Chers collègues, je vous propose de prendre place, que nous puissions commencer notre euh, réunion de commission. Нека да започнем, моля, заседанието с много важен дневен ред. По първа точка, приемането на дневния ред, нека да ви съобщя следните промени. Точка 13 становището на госпожа Костело за последователността на европейските политики за развитие ще мине преди точка 12 днес след обед, т.е. преди изслушването за устава на Европейското взаимоспомагателно дружество. Надявам се, че нямате възражения. И c'est Madame Schroeter qui Госпожа Шротер ще председателства комисията в този момент. След това гласуването на становището на госпожа Маккарти, точка 29 за устния въпрос и точка 23. Тези две точки се отлагат за 10 юли. Ако нямате възражение, ще направим тези изменения на дневния ред. По втора точка ще получите моите съобщения по интернет и по трета точка давам думата на госпожа Рута Стайнрук, за да ни представи своята позиция по измененията. Sur les amendements de compromis две компромисни изменения. Добро утро, е, скъпи колеги, госпожо председател. Първо искам да кажа, че сътрудничеството ни с е, докладчиците в Сянка беше отлично. Всички изключително активно говориха е, и работиха върху доклада. Срещнахме се над 10 пъти и успяхме да изработим обща позиция. Радвам се, че стигнахме над 125 компромиса. Всички те ще бъдат гласувани утре. И до края се борихме много упорито за тяхното постигане. Смятам обаче, че резултатите са много положителни и се подкрепят от всички страни. Например, постигнахме подобрение за точка, която всички критикувахме в нашата комисия, именно, че комисията не е дала една обща рамка на програмата и доста поработихме, създадохме връзка с заетостта, с социалното включване, разработихме предложения засягащи една обща комисия, консултативен съвет, което включва и неправителствени организации и включихме в общата програма за оценяване така, че по-скоро се ориентирахме върху хоризонталните и според хоризонталните предложения и позиции на парламента. Работихме върху дефиницията на социална иновация, социално предприятие и социално-политически експерименти. Защото в крайна сметка трябва да е ясно за какво се изразходват средствата, събрани от дънакоплатците. Този 1 милиард евро трябва да има ясно предназначение. По още един труден въпрос, дали трябва да се а, въведе социален, а, социално определен социален етикет за предприятия, то а, ние сме поставили този въпрос в рамките на социалната програма Прогрес. Така че работихме върху всички оси на програмата, за да сме сигурни, че а, всички инициативи ще бъдат а, придвижвани напред. А, създали сме една нова ос за борба с младежката безработица и се надяваме съветът да се отнесе сериозно към проблема с младежката безработица и сега има възможност в рамките на преговорите за многогодишната финансова рамка да предостави допълнителни средства за борбата с този проблем, защото тя ще бъде успешна само ако има допълнително финансиране. Въведохме и принципа на социалното партньорство, обществото и гражданското партньорство а, трябва да бъдат а, структурирани по а, примера на Европейския социален фонд на ниво Европейски съюз. Това трябва да се осъществи от а, консултативен комитет. От наша страна има ясен сигнал за запазването на трансграничните партньорства чрез е, уста ЕОРИС, защото всички сигнали, които получаваме от държавите членки, е, вървят в е, посока при установяване на тези мерки, ако няма допълнително финансиране за тях и ако се разчита само на Европейския социален фонд. Така че се надяваме в рамките на ЕОРИС да имаме увеличаване на средствата. Тоест не само да има заявяване на добра воля, а да разполагаме с конкретни средства. В този смисъл дадохме на програмата една рамка, стигнахме до компромисни решения, и това беше важно да се направи с предложението на комисията, за да има една ясна цел. Още веднъж благодаря за конструктивната работа, за усилията, които всички вложиха в нея. Още веднъж ви благодаря и се надявам утре да получа вашите, вашите гласове за. съветът също така ще предложи вашата, своята позиция утре за първ път. Благодаря, е, господин Гром. Аз е, искам да поздравя докладчика за толкова интензивната и много открита работа с докладчиците в Сянка. Много плодотворни бяха нашите обсъждания. Има толкова много компромисни изменения, че всъщност ние ще се присъединим към голяма част от е, тях и Смятаме, че примерно мобилността не следва да е основен приоритет. Има и два трансгранични аспекта, които също ще бъдат засегнати. Ние искахме да сложиме акцент върху развитието и микрофинансирането. Помощта за малките и средни предприятия, защото те създават заетост. За разпределението на процентите, които обсъдихме, има още един момент, който трябва да решим в НП. Днес след обед ще направим това. Е, сумата тези 5%, е, които се предвиждат да бъдат е, намалени с 2%, т.е. 3%, които ще останат в НП, ще решим, ние предлагаме да отидат те за микрофинансиране. Сега остава да видим, ще има ли някакви реални проблеми за трансграничните предприятия. Мисля, че за 3% няма да има много проблеми, а за останалото, както каза докладчика, няма проблеми. Много, много голяма работа е извършена. Искахме да сложим акцент върху младеща и да търсим отговор на проблема с заедостта в момента. Благодаря на всички е, други докладчици в е, Сянка, които се съгласиха с нашите предложения малко е, неординерни, но всички насочени в името на социалния напредък. Госпожа Харкин, моля. All... Благодаря. Благодаря и на докладчицата. Винаги се казва, че благодарим на докладчицата и на докладчиците в сянка, но наистина в този случай докладчицата се опитала, положила е всички усилия да е, вземе предвид всички предложения и ние знаем, че това е струвало много работа и усилия. По принцип, аз е, Подкрепям общия тенор на доклада, но имам някои коментари. Може би да се спра най-напред. Аз ще се спра просто на някои от нещата, но да кажа, че до 99% сме доволни с доклада, от доклада. По принцип, имаме а, коментар към облагането по отношение на равното третиране. Това е важен за нас въпрос. Освен това, изменението за кризата е, то вече е взето предвид. За нас беше важно да оточним този въпрос, че кризата е важна и вероятно въздействието ще трябва до 2016 и 2017 година. Корпоративната отговорност и корпоративното, социалното управление за нас бяха са също важни. Ние подкрепяме това изменение, но ние ще гласуваме против този компромис. Това е нов термин и за нас той е неясен. Освен това, изменение QQ. Тук говорим за правата на работниците и служителите. Ние би по-скоро би трябвало да говорим за, на, за, европей, за правата на европейско равнище а не правата на работници и служители като такива. Ние смятаме, че ще гласу... ние ще гласуваме против това изменение. И накрая изменение ЛЛЛ. Отново, е, ние не се противопоставяме на текста, но списъкът е прекалено дълъг. Би трябвало да се включи социалната економика. Аз подкрепям е, социалната економика, но смятам, че е, средствата са ограничени и трябва да ги целеполагаме много внимателно. Ако списъкът е прекалено дълъг, то тогава съществува рискът средствата да се разпилеят и да не постигнем целта си. Има, може би, още някои е, други малки неща, но по принцип благодаря на докладчицата. Това е било много важен, съществен труд. Госпожа Далип, благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика за, за качеството на работата, която успяхме да извършим с нея. Много, много добре си сътрудничихме и определено я поздравявам за това. По същество, много компромисни предложения бяха постигнати и мисля, че тук слагаме акцент върху големите предизвикателства в бедността и социалното приобщаване а, ние подкрепяме именно дейността на социалните компании, партньори, неправителствените организации и въвеждаме и е, идеята за социални иновации, експерименти. Е, действително, нека да кажем, е, вярно е, че беше трудно да намерим дефиниции за някои понятия, но смятам, че вече текстът е задоволителен. Затова приключвам с е, благодарности именно за тези е, политическо новаторство, за този четвърти стълб, който предлагаме, предложа, насочен към младеща. Мисля, че абсолютно трябва да сложиме ударение върху положението на младите хора – то в цяла Европа е драматично. И за това младите хора имат нужда от Европейския парламент, който да предлага положителни инициативи. И да включването на едно, един специален стълб за младите в тази програма за подпомагане на излизането от безработица, за гаранции за защита, включително защита и на европейската мечта, са много задоволителни елементи и затова благодаря отново и на съдокладчиците, и на госпожа докладчиката. Госпожа Цимер. Ja, vielen Dank. Ich möchte die Gelegenheit auch благодаря и аз искам да използвам възможността да благодаря най-сърдечно на госпожа Штайнрук за чудесно свършената работа. Имаше 392 предложения за изменение, 125 компромиса бяха постигнати. И когато се има предвид, че това е първото предложение за законодателна резолюция, върху което работи госпожа Штайнрук, то резултатите са изключително добри. Това, което комисията е пропуснала в а, нейното предложение, а именно да даде рамка и насока, беше изработено в рамките на нашето предложение и това е предпоставка за успешна бъдеща работа. Нашата политическа група не е не е вносител на большинството от предложенията, но ще ги подкрепи и особено точките, които касаят социалните предприятия на тези места, които касаят този въпрос, ние ще разгледаме много внимателно нашата позиция защото цялата инициатива за социалните предприятия се разглежда от доста по-критична страна от нашата политическа група. До сега така нареченото социално предприемачество беше разглеждана като междинна между публичния и частния сектор. Така че ние сме доста критични към подобни въпроси. От друга страна, виждаме и много положителни подобрения чрез предложенията за изменение на докладчика също така. И искам особено да благодаря за факта, че инициативата за трансграничните дейности беше включена в този доклад. Също така принципа на партньорството за него беше предвиден консултативен комитет. Благодаря, господин Томас Ман. Благодаря. Аз също се радвам, че има голяма подкрепа за компромисите. Юта, тук става дума за законодателен акт и това е нещо повече, отколкото когато човек прави една резолюция или изработва становище. И когато човек погледне резултата, наистина респект, респект. Е, искам да се спре върху две-три неща. Най-напред, е, според мен е много важно и вероятно това е точно отговор на това, което каза госпожа Хар, е, Харкин. Е, въвличането в работата на социалните партньори. А, не само, че трябва да кажем, елате, трябва да работим заедно. Трябва работата да е структурирана. Казваме, искаме да имаме контакт с гражданското общество. Тук именно социалните партньори играят основна роля. Много от нашата информация нямаше да е на лице, ако нямахме този диалог и то този структуриран диалог. Затова това е много важна стъпка. Не всяка организация има е, желание да работи с нас. Е, както и да е, ние трябва да се справим с ситуацията и в крайна сметка важното е, когато резултатът е добър. С е, този текст имаме една добра основа за това. На второ място, младежката безработница. Най-накрая виждаме тук истински действия. Е, трябва комисията да даде средства. Това не трябва да са непременно нови средства. Средствата могат да са преразпределени. Трябва да имаме акценти, трябва да имаме основни репери и е, комисията по заедостта е казвала вече достатъчно много пъти, че не може да си позволим да имаме едно загубено поколение. И на трето място – партньорствата. Е, много пъти сме казвали, че това е много важна област. Тези трансгранични партньорства, които имаме, те са изключително важен елемент, за да наградим европейската добавена стойност, която даваме. Възможността за финансиране е ясна. Има финансови резерви при Европейската комисия. Те просто трябва да се използват. Това не, не са нови пера, които трябва да се създадат. Така че аз съм много интересуван за това, е, тази инициатива да се продължи да се продължи, да работим с членовете на ОИРЕС. Е, трябва да работим върху тази основа. Това е чудесна основа и смятам, че утре може да, да се обединим около един консенсус. Факта, е, че има толкова предложения за изменения и постигнати компромиси, сочи, че във всички политически групи интересът към текста е бил голям. Поздравления за докладчицата. Е, очаквам утре гласуването с интерес. О, какъв поток от е, комплименти. Госпожа Шродер. са. да, смятам, че тя ги заслужава. Смятам, че процесът на работа беше изключително структуриран и а, трябва да се каже, че има разлика дали ще гласуваме за 392 предложения за изменения или дали чрез една голяма поредица, дълга поредица от срещи е, са изработени компромисни предложения, в които се отразява една ясна обща позиция, която ще бъде подкрепена от мнозинството в нашата комисия. И в рамките на тези разговори всяко едно мнение е било зачетено и както господин Билон каза, това има голяма роля в рамките на преговорите и при вземането на решение по отношение на многогодишната финансова рамка. Тоест, нашата позиция е ясна ние сме наясно какви са потребностите на населението в Европейския съюз и особено на младеща по отношение на заетостта. За трансграничните партньорства по ОИРС и разпределението на средствата смятам, че се намираме на прав път. За сега всички мерки бяха за сметките на натрупаните резерви и на настоящият етап става ясно, че текущите задачи са по-важни, отколкото онези, които са един вид резерва. Има едно обстоятелство, с което ние не сме съгласни. Все още не сме съгласни с дефиницията на социалната иновация. Споменава се, че социалната иновация е поле за експерименти. В момента, в който дефинираме това поле, ние го ограничаваме. В доклада се казва кой при какви обстоятелства може да получи финансиране, как това се разпределя процентуално спрямо акцентите и че средствата могат да се използват само в връзките с конкретен инструмент. Но когато говорим за инструмент, за иновации, то само можем да го ограничим, когато дефинираме, защото не знам какво ще се случи в следващите 7 години. Така че още веднъж искам да ви обърна внимание и да ви задам въпроса дали трябва да ограничаваме инструмента по този начин. Според мен това не е необходимо. Още веднъж се обръщам към вас с въпрос дали това действително е необходимо. Мадам Местрела, и мадам Санклер. Госпожа Естрела и госпожа Санклер. Благодаря. Колегите поздравиха докладчикът и действително нейната работа бе отлична. Този много важен доклад е, има и много изменения, а броят на постигнатите компромиси показва именно колко добра работа свърши докладчикът. Измененията от комисията за жените трябва, според мен, да бъдат подкрепени и от докладчикът, и от комисията. Европейският съюз трябва да пригоди законодателната си рамка към необходимостите на реалността. Да се въведе интелигентно управление, да се отчитат новите рискове, на работното място, включително риска от несигурност на заедостта. Трябва да се отчита необходимостта и жените, и мъжете да съчетават личния си живот с професионалната си заедост. Подобряването на работните условия трябва да е, има по-голям елемент на гъвкавост, за да подкрепя и необходимостта на хората да бъдат ангажирани в семейството си. Трябва да има достатъчно гъвкавост възможността да се взима отпуска по майчинство или по бащинство. Ние трябва да подкрепяме предприемачеството на жените, използването на микрокредитите. Ще повиши броя на жените, които се занимават с професионална дейност. Това се отчита от стратегия 2020. Когато бе създаден инструмента за микрофинансиране, той имаше предвид да се бори с бедността и да се насърчава предприемачеството именно на жените. В заключение, нека да кажа, че е изключително важно в доклада да бъде застъпена идеята за равнопоставеност на половете в посока на иновации в социалното пространство. Жените са много важна част от обществото и са и много важен елемент от новаторството и социалните проблеми. Госпожа Сенклер. Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на докладчицата за е, важната работа, която е свършила. Наистина много труд се крие за тези резултати. Това са важни е, е, въпроси за Обединеното кралство и за целия Европейски съюз. Но най-важното е правилното правоприлагане на европейското законодателство. В Обединеното кралство законодателството не се прилага е, винаги еднакво. ние използваме термина за заостряне на нормите и на стандартите, т.е. имаме по-високи изисквания при прилагането на европейското законодателство в сравнение с другите държави членки. И това, за съжаление, накърнява интересите често на малките и средни предприятия. Има естествено ограничени средства за микрокредити, за малките и средни предприятия, но нашето правителство е повече загрижено за европейските дела, отколкото за е, британските работници. И наистина имаме е, е, двама представители е, които са от партията на правителството и те могат да, да аргументират политиката на правителството, но както казах, е, има справедлива критика към това правителство, особено що се отнася е, за време на криза, когато всички трябва да правят економии навсякъде в Европейския съюз, а в, в, в европейските институции се увеличават бюджетите. А, би трябвало да е обратното. Всъщност, правим обратното на това, което говорим прилагането на правилата, на вашите правила, липсата на оценка на въздействието за малките и средни предприятия, това са все важни въпроси. Много хора се обръщат към мен и казват, моля, спрете това. Европейския съюз ни задушава, задушава нашия бизнес. Не може да продължаваме с тази бюрокрация. това струва работни места в Обединеното кралство, но не само в Обединеното кралство. Чух същото, същите изказвания от ирландски предприемачи. Има много правила, които са в противоречие с постигането на целите. Um, Госпожа Макинтайр, аз мога да ви уверя, че нищо, господин, нито господин Камера, нито господин Клек очакват подкрепата на госпожа Синклер. Освен това, мисля, че нейните бележки по-скоро са подходящи за следващата точка от дневния ред, а не по тази. Благодаря действително много на докладчика. Огромен брой бяха измененията, постигнати бяха много компромиси и оценяваме високо работата й. Нашата група приветства предложението на комисията, съгласна е с програмите, които се предлагат, особено предложенията за засилена работа по социални новаторство и експериментират. Смятам, че именно в тази област страните членки могат да обменят нови най-добри практики. Ние не сме подали изменения всъщност, но имаме известни притеснения по предложените компромиси. Нека да ви ги кажа поне. Много трудно ще ни е да подкрепим предложението за увеличен бюджет. Целта трябва да е не да харчим повече, а по-ефективно да разходваме средствата. Също приветстваме намеренията, подкрепяме ги, но има някои моменти, където считаме, че предложените действия вече се дублират съществуващи такива. Юрес, например, замества или е в конкуренция с националните служби по заетост. Също създаването на тази четвърта ос за младеща Напълно сме за това да има инициативи и младите хора да се връщат на работния, на пазар на труда. Но би трябвало да има повече хоризонтални мерки за пазара на труда, а не да се е, разделят на отделни сектори след, средствата. Това ще ги направи по-ефективни. Разбира се, има и ред компромиси, които с удоволствие ще подкрепим, особено в областта на микрофинансирането. Голяма част от групите застават зад компромисите, това разбираме добре, но все пак ви показвам и позицията на нашата група. Отново благодарности за докладчикът. Председателката, благодаря. Ще дам думата на докладчикът Заповядайте. Благодаря. Много се радвам на многобройните ви похвали, но трябва да ги предам и нататък към всички, които участваха в този процес, защото докладчика е един от елементите на работата. Благодаря също така и на сътрудниците на секретарията, така че тази ваша положителна оценка, тези похвали искам да разделя с всички, които участваха в процеса. Не искам да разделям критиката, от страна на всички от тези, които не участваха в дискусията, защото всички участващи могат да потвърдят, че се опитахме да вземем под внимание всички ваши предложения и мнения. И когато е, обсъждането тръгваше в една или друга посока, е, мога да кажа, че не съм съгласна с критики, които идват от страни, които не са направили опит да участват активно в процеса на обсъждане. Но критичните елементи много обогатиха нашата работа и могат да бъдат намерени в нашите компромисни предложения от страна на колегите от другите комисии, особено от комисията за жените. Това касае, например, досегашните части на програмата Прогрес и части от нея, които преминаха в други програми, касащи гражданите, т.е. въпроси, които касаят равнопоставеността и а, а, гражданите остават в рамките на разглежданата от нас програма. Когато говорим за борба с младежката безработица, мисля, че можем да кажем на всеки, който смята, че това може да се направи без допълнителни програми и без допълнителни средства, е много далече от реалността. Имаме нужда от конкретни проекти. И не смятам, че някой от нас е предвидил средства, които да бъдат лекомислено изхвърлени през прозореца. Смятам, че сме съвършено неясно а, колко трябва да сме пестеливи. И смятам, че е важно да ставим а, знак от друга страна а, за нашите сериозни намерения да се борим с младежката безработица, защото тази тема се обсъжда от години без да има конкретни мерки. За нас беше ясно да постигнем яснота за какво ще бъдат изразходвани средствата в крайна сметка. И когато обсъждахме въпроса за социалното предприемачество, а, смятам, че трябва да ни е ясно, че не бива да се пренасочват а, средства от а, места, които за сега не са се възползвали от а, възможностите си. И се надявам а, това да става ясно от нашата формулировка. Още веднъж обръщам внимание на колегите ни, че постигнахме компромиси, като например за трансграничните партньорства и тяхното финансиране, за социалният живот, финансирането на ОИРЕС и допълнителното финансиране идва не от други програми, а от резерви за нас беше важно да не урязваме други програми, а да мобилизираме всички средства. И за мен е много важно всички да подкрепят постигнатите компромиси. Само по такъв начин ще постигнем успех в утрешното гласуване. Още веднъж благодаря на всички за коментарите. От изказванията става ясно колко беше тежка и подробна дискусията, но се надявам, че все пак сме намерили добър път и още веднъж ви благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Ще гласуваме утре по вашия текст. Аз искам така три е, индикации да направя, що се отнася до вота. Искам да знам какви са намеренията на координаторите, разбира се, и други два аспекта искам да коментирам. Първо, ще гласуваме вътре, утре и това ще е първият законодателен текст, по който ще гласува парламентарна комисия. Не, не знам дали сме морското свинче, върху което си правят опити, но поне сме първите. Тоест, първите, които ще приложат а, в момента правилата в смисъл, че е, не следва да предрешаваме споразуменията за бюджета. Тоест, там където в доклада има цифри, ще се сложат е, кро... скоби. Ако е, значи цифрите няма да се гласуват в компромисните изменения. Обяснявам ви да не се изненадате и да не почнете да се нервирате, че не е прието вашето изменение. По цифрите няма да се гласува. Второ, първо четене и условията за преговори, всички тези шаради сега, ние се опитваме да както правихме до сега, да стигнем на преговори по бандат, даден от Комисията за заетост и да се включат в пленарна зала всички изменения, които да отчитат компромисите, постигнати с съвета, преди да стигне текста в пленарна зала. Така практикувахме до сега и всичко си вървеше наред. Но сега комисията по правни въпроси иска да започне една друга процедура, а именно да гласуваме измененията, но да не гласуваме окончателната версия на текст. Вчера в контактната група имахме среща с председателя на парламента, аз повдигнах този въпрос и той е, ни е, помоли да изчакаме с всички тези гласувания, докато въпроса не е решен на всички нива. Но от друга страна ние трябва да гласуваме, за да може да се започнат разговорите с съвета. И в такъв смисъл ви предлагам утре да гласуваме измененията и резолюцията, но за това пък да не гласуваме законодателната резолюция. Тоест, ще имаме едно гласуване, то ще си стои, после през юли ще, ако получиме мандат, ще гласуваме, ако е, решим, че традиционния начин ще се възприеме, или ще направим гласуването след края на триалога, за да можем да отчетем резултатите от триалога. Значи утре ще гласуваме 120 компромисни изменения до ТТТТ и след това ще гласуваме за предложението за е, законодателна резолюция, но няма да гласуваме по последната точка, т.е. целият текст на законодателната резолюция. Това са чисто бюрократични, технически неща, които може да ви изглеждат сложни. Надявам се, че сте ги разбрали за което ви благодаря. И трето, euh, както знаете, е, по доклада на госпожа Юта Стайнбрук, се обърнахме и към правната служба, тъй като ни се говореше тук, че вие предлагате неща, които не са разрешени, но нашата правна служба каза, че докладчикът е права, т.е. може да се приемат тези неща. Също така, обаче, ние се обърнахме към правната служба и по един друг въпрос. Dans le cas de euh, il s'agit à l'origine d'un règlement. За трансграничните партньорства, ОИРЕС, Европейския парламент е, се твърди, че няма право на съвместно вземане на решение. Затова е, е, има инициатива за създаване на програмата ЕОРЕС и комисията иска да смени начина на изпълнение на програмата, съответните правила, без обаче да сменя самия регламент – но а, регламента сам по себе си е предмет на, а, взема, на съвместно вземане на решение. Затова ние считаме, че комисията не може да сменя начина на, из, на изпълнение на една кадрова рамкова програма – а ако в регламента се предвижда друг начин на вземане на решение. Правната служба потвърди нашата интерпретация, така че ние е, става ясно, че ако е, не се е, ако не се извърши смяна на регламента и програмата ЕОРЕС е, трябва да бъде решавана със съвместно вземане на решение. Съжалявам, че ви занимавам с такива технически а, неща, но това е. Надявам се, че и нашия заместник, дителен заместник председател е доволен. Така че, така ще процедираме и утре с гласуването на госпожа Стайндрук. По точка четвърта давам думата на госпожа Макинтайер, за да представи измененията. към нейния доклад. Това е проектостановище за малки и средни предприятия. Конкурентна способност и възможности за развиване на стопанска дейност. Става дума за становище на комисията ИТРА. Заповядайте, госпожа докладчик. You, uh, Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам е, също да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната работа и за тяхната подкрепа. Ясно е, това е важен въпрос за всички нас и аз съм много благодарна, че успяхме да отложим е, гласуването по това становище за следващия месец, за да може да имаме време да работим, да изработим по-добре компромисите. Текстът е, бе преведен едва края на миналата седмица и ние не смятахме, че може да работим както трябва с текста до тогава. За това благодаря на всички колеги, особено на Фил Пенин, който много ме подкрепи и успя, и благодарение на него успяхме да отложим гласуването. Имаше 62 изменения. В момента изработваме конс... Е, компромисите. Е, работим по това на заседание с докладчиците в Сянка. Имахме проблеми с преводите и времевия график. Но искам да се спра на е, изменението 23 на господин Папаркес. гръцкият текст бе преведен така, че се казва, че е, се подобрява достъпа на масовите медии до средства, до финансиране, трябва да е всъщност е, достъпа на малките и средни предприятия. Е, сега нещата вече са променени. Трябва да се променят. От друга страна, много благодаря за, за изменения, за компромиси, които се надявам да получат голяма подкрепа. Благодаря ви, благодаря на всички. Господин Виня. My colleague was uh, distracting me. Колегата ме разсейваше, извинете. Колежката. Благодаря на госпожа Макинтайр за нейната работа и за сътрудничеството по този доклад. Отлично работихме заедно. Благодаря и на председателят за това, че отложи гласуването. Късно петък получихме измененията или може би четвъртък, не съм сигурен. Но във всички случаи е, аз в този момент знам, че пътувах. Много е важно становището, много е важно да имаме време да го обсъдим. Доста изменения са подадени по едни и същи параграфи и сигурно ще търсиме компромисни текстове. Доста изменения са положителни, ние ще ги подкрепим директно, но по параграф 26 по-специално ще са ни необходими компромисни текстове. И има изменения, които допълват становището и са много положителни. Тях ще ги включим в текста. Uh, Изменението на господин Попакис озадачи много моите сътрудници, но сега се радвам, че нещата се изясниха. Госпожа Шротер, е, изменение 12 и 34 бих искал да отбележа. Изменение 12 подозирам, че Общо взето съм склонен да се съгласа с а, насоката на това изменение, но превода на английски е, е много трудно да разберем какво точно искат да кажат с този превод на английски, така че ми се иска, ако можем малко да пипнем текста там. Изменение 34 на госпожа Шротер също е нещо, което ме кара да се питам. Не съм наясно с тази европейска обсерватория за малки и средни предприятия. Това нещо, което съществува ли е или просто така общо си говорим? Има ли такава институция? Или се предлага да се създаде в момента? Изменения 13 и 14. Там се изпуска нашия текст за достъп до финансиране и съответните разходи, свързани с това. И този елемент е, изпада от измененията. Не се предлага да обаче да бъде залечен. Смятам, че е проблем на редакцията просто. Тези, защото аз лично съм склонен да под, подкрепя изменения 13 и 14, е, но не искаме тази добавка за това какви са разходите по финансирането да отпадне. За изменението, че е, регулаторната рамка е твърде обременяваща, изменение 18 е това, всички е, е, регулаторни рамки са обременяващи. Аз се занимавам с малки и средни предприятия от далеч на 20 години. И не можем, не можем да кажем, не, не, не може, не трябва да има административни елементи, административна тежест. Просто някои неща са си просто необходими. Естествено, че е необходимо да имаме по-просто и по-ефективно регулиране и администриране с по-добри стандарти, по-ефтини и по-ефтини е, за работодателите. Смятам, че това са основните моменти, по които можем да постигнем единодушие. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчицата че тя наистина се опитваше по време на заседанията на докладчиците в Сянка да осветли и да дискутира много задълбочено всички изменения. И сега, е, за щастие, може е, спокойно да работим по компромисите. И така, сега може да е, дискутираме измененията и да намерим компромиси. Сега по темите. Искам да се концентрирам върху две неща. Най-напред е, защитата на работниците и служителите. Изключително важно е, е да вземем предвид бюрократичната тежест, но не бива вследствие на това да се създават е, две класи на работници и служители. Т.е. не може да правим разлика между работници в малки предприятия и в големи компании. Е, защитата на работниците би трябвало като цяло да се взема предвид. Особено, що се отнася до правилото one in, one out. Това е много съблазнително правило, но е, трябва да сме много внимателни, да не нанесем повече щети, отколкото подобрение. Освен това, малките и средни предприятия, естествено, е, те и трябва да имат, да генерират печалба, да имат полза от економическото развитие. И това трябва да е нашата основна нагласа. На второ място искам да се спре на значението на малките и средни предприятия за иновациите и за бъдещите иновации. И сега искам да е, подчертая ду, дуалното обучение и образование на младите хора, е, т.е. да им дадем възможност за такова обучение и в малки и средни предприятия. Това на, на, не бива да пречим на това обучение поради с бюрократични отежнения. Много е важно именно млади хора да имат достъп до съетост, до работни места, а пък малки и средни предприятия, които са иновативни, които допринасят за економическия растеж, те именно трябва да имат по-лесни възможности за обучение на млади хора. Така че този аспект също трябва да намери своето отражение в становището. Благодаря. Госпожа Синклер, после госпожа Шротер и след това приключваме с изказванията. Uh, uh, Благодаря. Благодаря на докладчика за становището. Е, сигурно няма да се изненадате, че аз е, не съм несъгласна с нея поред е, декларации. Много, много добър опит да се отвори дебата за малките и средни предприятия. Защото те имат проблеми не само в Обединеното кралство, но и навсякъде в Европа. И аз смятам, че и тя, и аз сме получили е, сигурно еднакъв брой е, а, призиви от представители на МСП. Е, от нашите избирателни е, региони, Вест Мидландс, но и навсякъде в Европа. Е, в края на кращата текста действително и така предложен от докладчицата е, е лакмусов тест за това какво се случва в е, Европа, защото консервативната е, партия, която сега е на власт, би следвало посредством вас да обясни какво точно има за цел да прави. Тук е, ние си говориме прекрасно от години наред, но не се прави кой знае какво. През 2009 година имаше е, среща на Федерацията на малките и средни предприятия за формулиране на политики. Е, мисля, че вие всички помните тяхното манифест, техния манифест. Първия, първата им точка беше моля Европейския съюз да не се меси повече в законодателството по тази тематика. И ето сега, три години след това, ние правим точно това. Джордж Осборн, министър на финансите, говори за малките и средни предприятия, но не говори за най-големия проблем, а именно Европейския съюз. Той непрекъснато говореше какво ще прави неговото правителство, но не казваше, че те всъщност нямат много права. Та вие, като представител на управляващата партия на Обединеното кралство и ако твърдите, че можете да направите много за тези предприятия, направете го. Преди да дам думата на госпожа Шротър, нека да напомня на госпожа Синклер, че замесващите членове в тази комисия са абсолютно пълноправни членове на комисията, така че няма никакво, не, не е редно да се промъкват такива елементи на дискриминация докладчикът работи по много важно досие. Е, тук има докладчици в сянка, които също са заместващи е, членове. Те се занимават с много важни теми, затова моля да не се правят такива коментарти. Няма, няма повече да продължаваме дебата. Госпожа Шротер. Благодаря. Аз искам да благодаря на докладчицата и е, за доброто сътрудничество. Имахме първи срещи вече. Аз също имам изменения, но те са все още на немски. А, наистина имаше проблеми при превода. Аз не съм погледнала дали моят текст е бил е, преведен добре на английски. Ще го направя и след това ще отговоря на колегата. Е, ще спра до тук. Надявам се преговорите да, протекат в, да протекат в конструктивен дух. Вижда се. Е, в... Виждаме, че при други казуси нещата могат да вървят чудесно. Госпожа Синклер иска процедурен въпрос да повдигне, т.е. искате отново думата. Аз смятам, че имам право да ви отговоря, защото споменахте моето име. Тогава кажете ми, след като няма разлика между пълноправен и заместващ член, защо има такива? Защо правите? Защо има две различни имена? Това е пак бюрокрацията председателката. Разликата е когато се гласува. Надявам се същото да се случва и в другите комисии. Но е, за правото да се изказвате и правото да се правят доклади, е, те са напълно равноправни. Много се радвам, че мога да ви отговоря. Приключваме с изказващи се. Те се давам отново думата на госпожа Макинтайр. Не можахме да отложим гласуването върху... Тоест, можахме да го отложим, защото и комисията ИТРЕ успя да отложи своя вод. Проблема за превода, който тук бе коментиран, ще бъде решен. Между двете пленарни зали периода беше прекалено е, кратък и оттам е, идват тези е, проблеми с закъснението на превода. Надявам се, че е, няма да се сблъскваме с подобни проблеми в бъдеще. Заповядайте, госпожо докладчик. Ам... Благодаря. Нека се спре на някои въпроси. Госпожа Синклер, може би, е хубаво да знае, че е, Алианса на малките и средни предприятия подкрепя това становище. Аз излязох с прес-релиз, така че, моля, не смятайте, че не сме получили тяхната подкрепа. А те представят най-различни, всичките различни федерации, включително и ФСБ, организацията, която вие споменахте. Абсолютно съм съгласна, че ние не бива да намаляваме защитата на работниците и да създаваме две класи работници. Ако мога да дам един кратък пример, където намаляването на бюрокрацията беше много конструктивно и положително. Като притежател на малък бизнес, е, човек е, е изправен пред много сложна система за заплащане на заплати. Трябва да се, да се плащат данъци, осигуровки и попълване на много формуляри. Това отнема много време. Правителството излезе с... Е, направи едно CD е, и то работи вместо вас, така да се каже. И вместо да работите половин ден, работите половин час. Това са неща, които би трябвало да въведем в цяла Европа, защото такива неща ще подобрят живота на много хора и по този начин ще улесни работата на малки и средни предприятия. Това е посоката, в която аз искам да се движа. Благодаря на докладчиците в Сянка и се надявам да е, изработим компромиси, с които всички ще са доволни. Благодаря. По вашето предложение гласуваме на 10 юли. Сега стигаме до пета точка на нашия дневен ред – има така известна връзка между тези две точки в дневния ред, защото становището, на която вие сте автор, е становище за комисията ИТРЕ, а пета точка, аз ще се изкажа като докладчик. La question orale et la résolution euh, Euh, que nous avons voulu sur les conséquences pour l'emploi de la réduction de la charge réglementaire pour les с всички аспекти, последици свързани с, с малките и средни предприятия и съответната регулаторна тежест за тях – е, желанието ни да направим тази резолюция бе за да го отговорим на съобщението на комисията, не само от гледна точка на притесненията на комисия ИТРЕ, но и за да можем да поставим въпроса за е, информациите, консултации с е, работещите, а и въпросите на здравето за да можем да потърсим и един общ подход, защото е, ние първо ще го, гласуваме по доклада на госпожа Макинтайр, а после по е, нашата резолюция. Така че тези две неща, според мен, трябваше да бъдат разгледани заедно, затова и са така формулирани в дневния ред. Има един ущен въпрос, който няма проблем но по резолюцията има 49 представени предложения за изменения. Аз ще вляза в контакт с авторите, за да мога да търся компромисни текстове. Разбира се, ще работя с координаторите, нали такава е структурата и е, нека сега да коментирам няколко изменения, които според мен ще трябва да бъдат доизяснени. 17-18 изменение на госпожа Макинтайр и 17 и 18 на господин Кристенсен и Лудвигсон. Там се говори за условията за защита на работещите като подходите са напълно разнопосочни, за това трябва да търсиме някакво равновесие, което ще ни даде възможност да излезем с една по-дефинирана ясна позиция на ком... нашата комисия. Е, според мен изменение 18 е това, към което трябва да се ориентираме. Там се е, говори, че социалната защита не следва априорно да се счита за, административ... за непоносимо административно бреме на МСП. После изменения 36, 37, 38 и 39 те говорят за идеята да се подтикват малките и средни предприятия да се самоорганизират за създаване на структури, които ще дадат възможност да е, се изгражда някаква форма на социален диалог. Четири изменения са това от госпожа Макинтайр и от НП, господин Бенион, сигурно от либералите и госпожа Шродер от зелените. И има елементи, по които според мен може да се постигне компромис. Но трябва да решим това. Интерес, нашият интерес да излезем с една резолюция, е, е и също така да подбутнем нещата, не само да кажем нищо не сменяйте. Е, е, няма смисъл от това. Така че едно, едно от аспектите, които можем да предложим е, примерно, да кажем, дори за МСП-тата може посредством е, някакъв вариант на обща структура да се търси е, прилагане на европейския социален модел, т.е. включването на, евро... на социалния диалог. По девети параграф въпроса за социалната защита и в... е в... тук се поставя въпроса това законодателство какви условия налага на МСП. Има предложени изменения, ще видим каква връзка ще направим. Накрая има и една изменение на госпожа Стайнбрук и на госпожа Регнер и от е, господин Кристенсен и Лудвиксън. И по тях е, ще трябва да търсиме споразумение. След девети параграф, изменение 61 на госпожа Хирш. Там също се настоява да се отстранят административните пречки. Особено при назначаване на работещи от трети страни. Ние този въпрос в края на краищата го засягаме в нашата комисия, казвайки, че правата на работа трябва да, да, има, да има равенство в правата на работа и правата на и задълженията. Давам думата на господин Бениан. Благодаря. Както казахте, е, тази точка е доста свързана с предишната точка. И що се отнася до мен, има много коментари върху устния въпрос и много неща, над които да се надгради е, при измененията. Особено идеята за упростяване на правилата, за намаляване на административната тежест, тази идея не би трябвало да се гледа като вредна. Ние би трябвало е, понякога е, влагаме някои негативни конотации. Както казах и преди, трябва да мислим за едно мъдро управление и регулиране, която, което да е по-ефективно, което в крайна сметка ще намали тежеста за малките и средни предприятия и ще дадем възможност да, да функционират в съответствие с изискванията. Има някои съвсем малки бизнеси, които са изправени пред огромни трудности да отговорят на нормативните изисквания. Е, законодателството би трябвало да е лесно приложимо. Аз предложих някои изменения за е, да онагледа своето становище. Е, надявам се, че може да постигнем добри компромиси, особено по параграф 10. Там се говори за упростяване на равнище държави и членки. Аз съм много положително настроен към параграф 11, а именно представителството на малките и средни предприятия в социалния диалог. Сега е, по въпроса за компромисите. Е, аз смятам, че е, малките и средни предприятия трябва и би трябвало да изпращат свои представители, които да участват в социалния диалог. Много се говори в определеното кралство за федеративната структура на малките, на малките бизнеси и организацията на малките предприятия в сравнение с големите предприятия. А, освен това, ние имаме и други търговски организации, е, например Организацията на националните, на, на, националните е, Федерацията на националните организации на фермерите. Тя е много активна и на европейски скоравнище. бих искал да се застъпим за допълнително представителство, но също така бих искал и да опосредстваме наличните сегашни представителства да станат по-активни. Бих приветствал някои допълнителни механизми, които ще дадат възможност на работодателите да участват в социалния диалог, защото имам чувството, че някои области, някои сектори са дом, доминирани от големите предприятия и малките и средни предприятия нямат чуваемост. С интерес очаквам и се надявам тази именно секция да бъде подкрепена от всички. Ако няма други желаящи да се изкажат, приключваме с тази точка от дневния ред. Както е, казах, е, разбира се, накрая и госпожа Макинтер и всички докладчици в Сянка ще проведем дискусии, за да изгладим, усъвместим двата текста. Ще гласуваме на 10 юли, с което стигаме до 6-та точка от дневния ред и давам думата на госпожа Йотова по темата за да представи измененията по проекта становището на Комисията за жените условията на труд на жените в сектора на услугите. Моля, имате думата. Благодаря. Аз ще продължа на български сега. Да благодаря на всички мои колеги, които, с които заедно работихме от другите политически групи за изготвянето на този доклад. Още повече, че имахме изключително малко време за неговата подготовка и много съкратени срокове. По доклада получихме общо 38 изменения и през последната седмица по време на пленарната сесия в Страсбург успяхме да постигнем 5 компромисни изменения, в които влязоха 19 изменения. По останалите изменения а, няма проблеми, с изключение на две, с които мнозинството, включително и аз, не бяхме съгласни. Това е изменение номер 6 на госпожа Зубер и господин Люарик и изменение 34 на господин Обермайер. В изменение 6 се отхвърля гъвкавостта на работните условия в сектора на услугите. Гъвкавите работни условия не пречат на работниците да съвместяват личния с професионалния живот, както и не пречат за създаването на стабилен и организиран семейен живот. Разбира се, работниците трябва да имат възможност да избират затова и в оригиналния текст на параграф 1 се казва, че работниците могат да се възползват от гъвкавите условия на труд, характерни за много длъжности в този сектор. Гъвкавите работни условия, възможността за почасово работно време, работно време на половин ден са начини все повече хора да бъдат наемани на работа, да се намалява безработицата, чието процент расте все повече. Гъвкави работни условия не означава несигурни работни условия. Тези работници трябва да бъдат наемани с редовни трудови договори, да, има, да им бъдат а, а, изплащани всички социални и здравни осигуровки. Друг проблем е с изменение 10, пак на госпожа Зубер, където се казва, че държавите членки трябва да предприемат задължителни изключения за нощна работа или работа на смени за жени с деца по 12 години. Това преминава принципа на субсидиарност и още повече, вместо да окоръжи наемането на жени на работа, може да предизвика обратен ефект – да не се наемат жени за работа поради подобни мерки. В изменение 34 на господин Обермайер се казва, че бюджетните съкръщения в много държави биха могли да засегнат работещи жени. За съжаление, опита и статистиката сочат, че все още мъжете и жените не са поставени при равни условия на труд. Жените биват наети най-вече на несигурни и нископлатени работни места и са изключително слабо представени за високи позиции, като например в процеса на взимане на решения, финанси и така нататък. Жените са изложени на несигурност на работното място, заплах от уволнение, бедност и по-малко обхванати от системата за социална сигурност. Затова ние бихме искали да остане текста, в който се казва, че жените са засегнати от бюджетните съкрещения, а не в условната форма, че биха могли да бъдат засегнати. А, през а, Искам да, кажа, да, да дам и малко повече информация във връзка с важността на този доклад. През октомври 2007 година е публикувана специално проучване на Евробарометр относно недекларирания труд в Европейския съюз, възоснова на пряко проучване, проведено сред а, много граждани на възраст между 15 и повече години. След проучването 11% от гражданите на Европейския съюз са се възползвали от закупуване на стоки или услуги, свързани с недеклариран труд. 17% от тях съобщават за закупуване на услуги в домакинства, градинарство, почистване, грижи за децата или услуги за подпомагане на възрастните хора и 8% от персонални услуги, фризьорски или частни, което представлява съответно 7 милиона и 3,5 милиона души, които са, са закупили услуги на черно. Един облегчен режим на сектора на услугите, особено що се отнася до домакинството, ще подпомогне борбата с недекларирания труд. Пример за това, например, може да се вземе от Белгия, където на домашните помощници се заплаща една част от работодателя и една част от държавата. Това са компромисите, измененията, които до този момент са представени. Аз ще очаквам да бъдем подкрепени от цялата комисия, тъй като наистина в, заедно с Шадо репортерите се опитахме да отговорим на всички препоръки, на всички интереси, които получихме през този период. Благодаря ви. Мерси, мадам Бауер, пи мадам Корнелисен. Благодаря, госпожа Корнелисен. Мерси баку. Elnök asszony, nyilvánvalóan ebben a jelentésben a mi üzenetünk az néhány pont köré csoportosul. Нашето послание в този доклад трябва да върви в няколко определени посоки. Първо, незаконната работа. Второ, подкрепа за предприятията. Трето, домашните помощници, работата в социалните служби и как да сложим край на прекомерната умора от работа. Мисля, че трябва да сложим акцент върху тези точки. Е, Има изменения, естествено, които няма да бъдат подкрепени от всички. И мисля, че трябва да бъдем пределно гъвкави в текста за социалните служби. Изменение 6. Аз лично съм е, съгласна с предложените компромисни изменения и бих искала да знам какво има предвид е, докладчикът с изменение 18. Аз е, вече много четох, но какво е това телекомюни? Какво, какво точно искате да кажете? Не разбирам. А, е, ήθελα να πω για την ενίσχυση της ασφάλειας της εργασίας. Αυτό ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Аз искам да кажа, че имам предвид е, укрепването на социалната, е, социалните осигуровки. Мадам Корнелисън. Okay. Thank you. Um, on the whole, uh, we're very happy with the report and... Uh... По принцип, ние подкрепяме всички компромиси и сме съгласни с всичко това, което госпожа Йотова каза. Например, това, което се отнася до гъвкавия труд, е, е, това може да е голям проблем от една страна, ако хората непрекъснато трябва да работят при непрекъснато сменящи се смени и нямат контрол за смените, в които трябва да работят. Е, но също така гъвкавото работно време може и да е добро, защото може да опосредства именно съвместяването на личния и служебния живот. Е, хората могат да решат е, да работят повече, когато детето се гледа примерно от другия родител и така нататък. Въпросът е, че работниците и служителите трябва да имат контрол и, и, и възможност за избор как да работят. Така че в този случай гъвкавостта може да е нещо продуктивно. Има някои изменения, които няма да подкрепим. Например, като, из, е, като задължителното освобождаване от нощен труд. Това може би не може да стане винаги, тъй като има и други аспекти, други фактори, които трябва да се вземат предвид. Има други неща, като минимални стандарти, минимални норми, минимални заплащания – трябва да погледнем до каква степен такива неща могат да се приложат, до каква степен хората в сектора на услугите могат да се организират, за да защитят правата си, как могат да бъдат защитени уязвимите хора. Ние ще гласуваме срещу някои от измененията, но ще подкрепим повечето изменения и сме много доволни и благодарни за работата, която е свършила госпожа Йотова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 благодаря. Ще говоря на румънски, ако ми позволите. Много интересен е доклада, защото той застъпва работата в отрасли, където жените са мнозинство. Сектора на услугите. Но пък това е и сектора, който дава възможност на жените да работят от е, годините след индустриалната революция, като че ли нещата не са се променили чак толкова много. Жените работят много често в този сектор и трябва да комбинират личния си живот с професионалния. Действително, трябва да се търси гъвкавост е, в подхода към заетостта, за да могат жените да се справят с е, задълженията си и на работното място, и е, задълженията в кавишки в семейния живот. Идеята, застъпена в компромиса, че и жените, и мъжете трябва да бъдат е, насърчавани, да правят усилия за съчетаване на професионалния и семейния си живот, е много положителна. Също така оценявам, че е приета моята идея за най-уязвимите – докладчикът и другите работили по доклада явно оценяват тази идея като положително. Поздравления за докладчика. Аз лично ще подкрепя компромисните изменения, с което ние приключваме темата. Мога да дам отново думата на докладчика, но тя не я взима, значи утре ще гласуваме по становището на госпожа Йотова, с което ще дадем възможност на Комисията по жените да отчете нашето гласуване на 10 юли. След което преминаваме към доклада на колегата Лудвиксън. 60 изменения има към неговото становище, проекто становище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 Е, всички ми изменения мисля, че се движат в една сходна посока. Получих 60 изменения, с повечето от тях съм съгласен. Вчера след обед изпратихме 10 компромиса към груповия секретарят и докладчиците в Сянка. Ние успяхме да обработим 39 изменения, но има други изменения, които са подслонени в други текстове. Много е трудно да се изработят на време всичките компромиси. Ние едва в понеделник получихме английската версия и вчера получихме всички езикови версии, с изключение на датската версия, така че не мисля, че господин Кристенсен е получил своя документ. Имаме много малко време, затова имам следното предложение. Може би трябва да отложим гласуването за 5, за 5 юли, когато ще се видим в Страсбург за да може да се срещнем с докладчиците всяка, да обсъдим нещата както трябва. Някои от е, докладчиците всяка не успяха да видят, не са успели още да видят измененията и целият текст. Що се отнася до изработените компромиси, мога да кажа следното. Първият компромис е за образованието в рамките на криза. Естествено, това е инвестиция в бъдещето и образованието и обучението са основни права. Е, това са изменения 34 и 34. Когато говорим за компромис 2, тук става дума за инвестиция в качествено образование. Качественото образование може да ни помогне да превъзмогнем кризата и може да даде сигурност на хората, че са квалифицирани за различни работни места. Е, изменение 6, 7 и 9 включва компромис 2. Компромис 3. Той, той, се, той се съсредоточава върху връзките между училищата и бизнеса. Трябва да прехвърлим, преодолеем пропаста между обучение, образование и бизнеса. Тук говоря за изменение 10, 11, 14, 19, 37 и 48. И сега компромис 4. Предизвикателството тук е да се намери път, в който да води в бъдещето. Е, трябва тук да отговорим на очакванията в, за бизнеса. Много често образованието и обучението на хората не отговаря на очакванията на трудовия пазар. Е, това изменение покрива изменение 15, 22, 23, 24, 25. Компромис 5. Тук ние говорим за важността за, за практиките за млади хора, и искаме от комисията да определи минимални стандарти в областта. Тук става дума за изменения 3, 41, 43, 40 и 36. Компромис или по-скоро изменение 6 е, смятаме, че е много важно. Това е ученето през целия живот. Е, хората, които работят в момента, трябва да имат възможност да продължат да се учат, докато работят. Аз мисля, аз бях преговарящ от името на много хора, които бяха уволнени и работеха при Волво. Най-големият проблем беше, че хората, които са работили едно и също нещо през целия си живот и никога не са имали възможност за квалификация или преквалификация, имат много лоши шансове на трудовия пазар. Това са изменения на 42, 43. Е, номер 7. Компромис 7. Тук става дума за деца, които прекъсват училище прещевременно, Искаме да направим връзка между а, всички видове образование. Когато децата напускат училище, те нямат правилните умения и не са привлекателни за работодателите. Това също е много важен аспект. Този компромис покрива изменение 38 и тук аз като докладчик добавих малко текст. Компромис 8. Е, тук се говори за, за важността на, на е, участието на социалните партньори. Социалните партньори още от самото начало трябва да са въвлечени в преговорите. Тук говорим за изменение 55, е, 96 и 60. Компромис 9. Тук говорим за важността за съставане на система за квалификации. Това означава неформално и формално образование и обучение. Изменения 15, 17 и 51 са покрити от този компромис. Компромис 8. Тук говорим за външната, външното измерение, което трябва да се укрепи. Повечето от измененията са обработени, както казах, и дори ако не съм споменал някой от измененията, то трябва да кажа, че в някои тях сме променили формулировката, но съдържанието е останало. По принцип очаквам комп, съгласие по компромисите. Много благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка. Надявам се те да имат достатъчно време, за да се запознаят с измененията. И така, аз оставам на ваше разположение чрез имейл за по-нататъчни уточнения. Искам да подчертая обаче, ако искаме да си вършим работата в тази комисия, всеки трябва да има и правилните инструменти. Докладчиците, но също така и докладчиците в Сянка. Трябва да сме сигурни, че може да говорим пред наши, с нашите групи. Времето просто не стига. Затова аз предлагам да гласуваме на 5 юли, защото до тогава ще може да се справим с нашата работа. Това е важен въпрос. Благодаря ви. Euh, monsieur le rapporteur, vous proposez un report du vote вие предлагате да отложим гласуването за 27 или за 5? За 5 юли? За 7 мисля, че не бях достатъчно ясен. Вероятно, извинете ме. Да. На 27 нямаме заседание, казва председателката, за това.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 За това искам да обърна внимание, че имаше малки проблеми с координацията, по-специално за предоставянето на езиковите версии и превода на измененията. Всички групи имат желание да си свършат работата и се надявам, че няма да се наложи да работим прибързано, така както се наложи да правим това сега. Съгласни сме с искането за отлагане на гласуване, защото не бива толкова много да бързаме. Председателката, господин Бенян. Yes, I just uh, have some notes here from uh, Mrs. Mano. Аз имам някои коментари от uh, госпожа Мано. Uh, тя благодари на докладчика и иска да коментира някои от компромисите. Ние сме съгласни с, компромиси 1, 3 и 6. При компромис 2 тя смята, че е по-добре да се говори по за по-високо качество, а не за по-добро качество. И последния абзац, където се казва, че хората могат да имат достъп до повече работни е, места – е, тя смята, че би трябвало да се говори за качество при устойчивото работо на, ме, на но това отговаря на стандартни формулировки. Е, когато става дума за структурното е, работонаемане, тук трябва да се подчертае ролята на образованието, а не толкова на обучението, на професионалното обучение. Това не е осветлено достатъчно. И накрая, когато става дума за занечи и за занечиите, е, тя мисли, че тук се повтаря, има повторение, има тавтология в текста, а по отношение на компромис 7 а, текстът би трябвало да бъде доуточнен, за да стане по-ясен. Председателка, да, благодаря. Няма други заявки за изказване, затова давам отново думата на нашия докладчик, макар че не знам всъщност дали има нужда. Вие говорих, представихте а, измененията, включително компромисите. Колегите не са имали време да ги разгледат и смятам, че всички са съгласни да отложиме гласуването за 5 юли. Там си представям колко гласуване ще имаме. Така че възползвайте се добре от времето, което ще имате, за да е, изработим добри компромисни предложения, иначе няма да успеем да се справим с гласуването. С което приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към точка 8. Давам думата на госпожа Харкин, която е докладчик за доклад... становището за Европейски фонд за приспособяване към глобализацията 2014-2020. Нека да чуем, тя ще ни предложи своят текст. Да, господин Лудвиксън. den 50. Да, благодаря много добре, че успяваме да е, отложим. Мадам Аркин, sur votre projet de rapport sur le Fonds européen d'ajustement à Нека да ви чуем сега, госпожо Харкин, по стън... проекто доклада. Благодаря. Нека да дам възможност на депутатите да получат малко информация и да ви кажа първо, че все още има а, неясноти за блокиращото малцинство в съвета в а, срещата на върха по общи въпроси. Свързано с а, фонда за приспособяване към глобализацията. Министр министрите, които използват този фонд, това са министрите по заедостта, не винаги поддържат достатъчно връзка с министрите си по финанси и затова се получава и този проблем с блокиращото му младсинство. Господин Калфен и господин Боге е, имах комуникации с тях за многогодишната финансова рамка и той, господин Боги коментира фонда за приспособяване към глобализация, защото е направено едно проучване за правното основание. Правното основание може да е междуинституционалното споразумение също се каза, че има, той лично е имал проблеми да подкрепи фонда, но вече е готов да се съгласи. Така че нещата се движат в момента, ще видим какво ще се случи. Също след срещата разбрах, че ще има възможност, госпожо председател, ако може да поясните, че комисията може би ще даде предложение за дерогацията за кризата за 2013 и че се говори с председателството по този въпрос. Аз също говоря с ирландското председателство. Може би ще е добре да направим това и да видим какво ще се случи. И накрая, ако може госпожа председателката да поясни, вие започнахте с е, изказването, че ще има възможност фонда за преструктуриране към глобализацията да стане част от инструментите за преструктуриране, но трябва да поясните. Тук, е, до тук сме стигнали за сега. Второ, проблем, който ни безпокои от самото начало и, и още чакаме реакцията му. Ние е, смятам, че на 28 трябва да успеем да се преборим. Говоря с представителя на Агри, но те не са успели да решат въпроса. И чисто инстинктивно е, че комисията Агри може би ще ни подкрепи. Така че може би, може би ще получим тяхното съгласие, но очаквам да, тяхното мнение. А по проекта доклада. Първо, от е, много отдавна не сме се срещали с докладчиците в Сянка, но пък преди това се срещахме много често и обсъдихме нещата по измененията, така ги оформихме. Също се срещах с, комисията, с Комитета по регионите, Економически и социален комитет, отчетох и средносрочната оценка а също и докладите от работни групи, които посетиха различни страни и е, работната група за, за фонда за приспособяване. Е, много бързо ще мина през подробностите, защото се интересувам да чуя какво ще кажат другите колеги. Но, що се отнася до земеделските стопани, е, трябва да отпадне правното основание. Не съм от искала да отпадне другата, думата фермер навсякъде, защото е, тук се поставя въпроса дали те са самознаети или не. Има различни мнения и ми е интересно да ги чуя. Един от аргументите е, че е, да включваме земеделските стопани в продължението на комисията е, че не може да се предвижда преструктуриране в една индустрия, а не в друга в това отношение. Така че в противен случай ще има неравновесие. Аз съседавам и в комисията Агри и мога да ви кажа, че мнението там е, че инструмента не е адекватен. Именно идеята за включване на земеделските стопани създава сериозни проблеми. Обаче комисията настоява. Други проблеми, отразени в измененията, са въпроса с сроковете. Искам да чуя от комисията. Знам, че те доста са организирали нещата. А, и искам да чуя как смята комисията. Друга тема съфинансирането. Някои страни членки искат това съфинансиране да е на ниво 50%, други няма да използват фонда, защото съфинансирането не е достатъчно високо ниво, така че аз предлагам да се запази 50%, 65% за по-малко развити региони и 75% за страни, е, които получават е, е, фондове от Фонда за финансова стабилност или са застрашени от мерки за банкрут. Също така спо... споменавам и въпроса за изключенията при кризи. Един проблем, един друг проблем, а, като разглеждахме различните заявления за използване на фонда за приспособяване и как се използват парите, откриваме, че една от слабостите, поне според мен в фонда, е, че понякога, не винаги, изрично казвам понякога, някои страни членки използват фонда като своего рода револвиращо кредитиране и много ме интерес... се питам има ли смисъл това да се прави. И е, за да постигнем малко допълнителна стойност от този фонд, а, е, задавам въпроса за така наречените парични е, помощи. Тоест е, помощи, е, които, за които трябва да се плащат от компаниите. И за, не за обучение, не за помощи за предприемачество, а чисто паричните помощи, те трябва да бъдат поети от страните членки. Така че ако страните членки трябва да се финансират на 50%, те да финансират тези парични помощи, защото това ще създаде допълнителна стойност на управляване на средствата, особено за работниците, които биват уволнени. Мисля, че това е един начин да процедираме. Не знам обаче дали страните членки ще се съгласат с подобно предложение, но ми е много интересно да чуя коментарите на колегите. И още няколко коментара. Опитах се да свържа фонда с целите Европа 2020. Прокарвам тази идея в доклада. Един от моментите, с който се сблъсквам непрекъснато и в средносрочната оценка и контактите ми с групите – е, че трябва да има време работниците и, и, и техните представители да бъдат е, ангажирани с изработването на пакетите, които, координиращите пакети за които ще им бъдат е, предложени. Всеки път, когато това се случи, резултатите са по-добре. Така че в текста трябва да се отрази необходимостта да бъдат ангажирани представители на работниците, работници, самите работници или социалните партньори. И накрая необходимостта да бъдем активни и да си взаимодействаме с управляващите органи на страните членки и на комисията. В някои страни членки се вижда от техните заявки, те са много активни и механизма работи добре. В други страни членки е редно да се получат от добрите практики и за това аз увеличавам средствата от сумата, която е предвидена. Знам, че никой не, не обича да се увеличават подобни суми, защото това се отнема от парите на, заработниците. Но от друга страна, колкото по-добре е подготвен а, пакета за заявка и много по-добре, много по-добре са резултатите. Затова предлагам увеличаване на това перо. Това са измененията и много се интересувам от мненията на колегите. Председателят благодаря, господин Дарден. Мерси, madame президент. présidente. Euh, благодаря. Няколко размишления най-общо за насоките на доклада. Първо, много се радвам, че решихме да предложим този доклад. Много се дискутира правомощията и така нататък. Много се радвам, че ние все пак се занимаваме с него, защото поставяме темата. Макар, че дискусията ни малко забавя работата ни тук, но все пак е добре да поставим темата. Както и госпожа докладчикът каза, се занимаваме в отрицателните аспекти. Говорихме тук за блокиращото мълцинство. И сега, когато говорим за многогодишната рамка, сега дори се повдигат искания за отпадане на този фонд. Тук и на ослушване, и на много други разговори е, чуваме, че този фонд е, има своето място, но е, той до сега се използва от страните членки, които сега поставят неговото съществуване под въпрос. Това е малко странно. Аз е, подкрепям позицията на комисар Андор, който и вчера е, говори пред представителите на металургичната индустрия, че той подкрепя фонда. Много е важно, че комисията застава с нас в това отношение. И по проекто доклада с удоволствие установявам, че много сериозно се сближават мненията ни. Ние нееднократно сме се изказвали и явно вече започваме да сближаваме позициите си. Особено за а, това, че сме против специална процедура за земеделските стопани. Аспектите на кризата също е добре, че се споменават. Няколко допълнителни коментара за приложното поле и темата за земеделските производители. Тук се поставя въпрос и за собствениците на дружества или на селски стопанства. Много е, малките земеделски стопанства, където се наемат двама, трима работници, е, вече тук трябва да направим е, някакво разграничение, примерно да говорим за микропредприятия. После заетост 50%. Има предложение да се внесе известен нюанс – защото тази цифра може би трябва да бъде съобразена с ситуацията на трудовия пазар в съответния регион. Трето, съфинансирането. Ясно, че това е сериозна пречка за използването на този фонд, както и на другите фондове. Мисля, че с настоящия фонд това изискване е проблем, особено за регионите, където има големи уволнения. Може би можем да размишляваме по-конкретно е, ние ще подемем тази тема и в темата за управлението, смятам, че трябва да има, когато се анализира бюджета на страната, един марш или поне да се отчитат е, разходите на страната или на районите за, за съфинансиране. Всичко, което е вярно за социалните фондове, се отнася и за фондовете за научни изследвания, да речем. Така че можем да подтикваме е, страните да правят инвестиции в стратегия 2020. Идеята да не се споменават е, търговските споразумения в селско-стопанската област мисля, че може би трябва просто да се говори за търговски споразумения и толкова. И накрая ми се струва, че трябва да има връзка с доклада за преструктуриране на господин Серкас, който ще ни бъде представен. Мисля, че по този начин ще се въведе един отраслов подход и така ще може да се а, въведат по-конкретно приспособени процедури според а, съответните региони. Това са някои от моите размишления. Благодаря. Е, мадам Морен Шартие, пи Мадам Корнелис. Мерси, Мадам ла Президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Харкен за работата, която е извършила. За фонда за приспособяване към глобализацията. Аз е, знае, че тя познава темата много добре. А, този фонд не е много известен в държавите членки. Но даже и в нашия парламент не е много известен трябва да укрепим усилията си, да ги обединим, за да го популяризираме. Има много реакции против този фонд. Но се оказва, че много от колегите ни не знаят колко полезен е той. Е, трябва да се застъпим за, за по-нататъчното съществуване на този фонд. В доклада се казва, че фондът трябва да получи специален бюджетен ред. Тоест, е, това е становището на комисаря и е, това сочи, че комисарят осъзнава колко важен е този фонд. И така може да обединим усилията си и да популяризираме този фонд. Втората бележка, която искам да спомена, подкрепям това, което каза госпожа Харкен, а именно съжалението, че не може да получим изключението във връзка с кризата за този фонд. Това е скандал. Днес трябва да се застъпим за това, е, фонда за приспособяване към глобализацията да, е, да даде истински ефективен отговор на ситуацията, в, на криза, в която се намираме в момента. Аз съм също на, подкрепя мнението на госпожа Харкин за отварянето, отварянето към селските стопани. Фонда за глобализацията не е <clears throat> не е концепиран в този смисъл. Той не може да предложи адекватна възможност за това и е, също специалистите по селско стопанство казват, че е, помощите, които са предвидели, не могат да подкрепят селското стопанство. Не бива да, сменяме, да смесваме нещата. Селското стопанство трябва да си остане отвън. Сега, социалните партньори. Трябва при това, тази процедура те да бъдат въвлечени на възможно най-ранен етап. Защото в миналото ние установихме, и това е нашият това сочи нашият исторически опит, а, а именно, че когато социалните партньори не са въвлечени в процедурата, фонда не функционира добре. Използват се междинни звена, а това не е добре. И накрая, това, което каза един колега, именно е, достъпа за микропредприятията. Когато имаме едно тъщерно дружество, и тук имам предвид едно испанско дружество, например, целият сектор на керамичното производство. Там има много малки предприятия, микропредприятия с един служител или работник. Е, това са доставчици. И е, за тези предприятия трябва да улесним достъпа до фонда за глобализацията. Значи не само големите предприятия трябва да имат достъп до фонда, малките също. Това е становището на НП. Госпожа Карнелисен сега и след това Люпи Фонтанье. Благодаря. А, <clears throat> аз съм съгласна с повечето от измененията. Мисля, че докладчицата се движи в правилна посока. Е, ние може да подкрепим основния тенор на доклада. Изключението от кризата, дерогацията, се надявам това да се случи до 2014 година. Сега дали селските стопани трябва да бъдат включени при същите условия, мисля, че това е честно. Много хора могат да се включат, могат да имат полза от този инструмент. Има много фермери, които могат симултанно да използват този фонд и други инструменти и няма нужда да преминават към други професии. Мисля, че имаме много ограничени средства за разходване, но това, което имаме като наличност, трябва да го използваме за постигане на целите на Европа 2020. Може би, може би може да интегрираме в социалния фонд в фонда за глобализация. Така ще получим един интегриран а, съгласуван механизъм и заявленията могат да бъдат обработвани по-бързо. По този но най-важният въпрос е как да спасим фонда и борбата ще е главно с съвета. Това каза и госпожа Харкин. Разбрах, че някои е, държави имат проблеми с фонда към глобализацията, за глобализацията. За нас обаче е най-важно какво прави фонда на място. Е, как помага на уволнени е, работници, е, как може да е от полза за гражданите на Европейския съюз и това е по-важно от теоретичните постановки. Важно е всички държави членки да имат полза от, от фонда, не само най- богатите. Чух, че госпожа Харкин каза нещо за възможността за реструктуриране на фонда. Бих искала да разбера повече по този въпрос и дали могат да бъдат включени зелени аспекти в инструмента. Благодаря. Монтанье, puis мадам Блинкевичуте. Мерси, мадам la présidente. Благодаря. Госпожа Фонтания. Съвсем а, накратко. Искам да кажа, че подкрепям докладчика. Много добра работа е извършена. И според мен фонда трябва да дава възможност на уволнени работници да повишат възможността да бъдат наети. За това трябва да има и съответен бюджет. А също и да отчитаме обстоятелствата, които от известни години насам са доста тежки. Подкрепям предложенията за нивата на съфинансиране. Според мен това ще облегчи страните членки в достъпа им до средства от фонда. Също така е много положителен факта, че временните кризи стават един постоян критерий. А дали да бъдат е, включени селхостопанските производители, естествено те трябва да бъдат третирани, както всички други работещи. И макар че много от текстовете не ги споменават, смятам, че много ясно трябва да се каже, че трябва да има поставено третиране на селско-стопанските производители и другите работници. Не можем просто да пренебрегваме земеделските стопани. И накрая, напълно съм съгласна с госпожа Моран Шартие, Аз съм на мнение, същото е мнението на комисията. Временната заетост също трябва да бъде хвърля, э, застъпена, както и МСП и микропредприятия. В Испания има много малки предприятия в отделни отрасли и е много важно и те да имат достъп до фонда. Госпожа Блинкевичуте. Dėkuoju pranešėjai Харкинį, tikrai daug darbo įdėjo rengdama šį dokumentą. Благодаря, госпожо председател. Е, госпожа Харкин наистина е работила много, за да изработи този документ. Имам един коментар. Знаем, че има в съвета блокиращо мълцинство. Особено трябва да обвиним Германия тук но ние имахме изслушване с представители от Министерството в Германия и те дадоха пример за това как те използват фонда за приспособяване към глобализацията. За това съм много е, изненадана от германската позиция на Герма... в съвета. Моят въпрос който си задавам е Имаме фонда за глобализация, имаме и други фондове. Може да ги е, съвместим и може да спестим пари. Аз не подкрепям предложението на госпожа Корелесен. Е, а именно, че фонда за глобализация може да стане част от социалния фонд. По този начин ще загубим целта на фонда за глобализацията, а пък този фонд е много важен за преодоляване на кризата. Надявам се дерогацията за кризата да бъде запазена и в бъдеще, за да постигнем целите си. Подкрепям почти всички идеи на госпожа Харкин. Мисля, че тя е работила много усърдно и резултатите са чудесни. Аз подкрепям по, е, участието на социалните партньори в фонда. Хората, които са загубили работата си, трябва да бъдат обещетени да получат средства. Мисля, че 50% от съфинансиране не е достатъчно. Повечето от държавите членки могат да използват фонда при тези условия, за това трябва да има съфинансиране от 75%. В противен случай е, държавите членки няма да могат да използват фонда. Що се отнася до селското стопанство? Аз ще се повторя, но това е, но всъщност комисията ни постави в тази ситуация. Тя се опитва да включи фермерите в е, фонда за глобализация. 3 милиона със средствата, но, но всъщност оказва се, че фермерите имат нужда от 7 милиона. Искаме ли наистина да подкрепим фермерите или просто а, се опитваме да създадем впечатление, че им помагаме? Ако искаме да помогнем на фермерите, трябва да прилагаме всички условия, същите условия, които прилагаме и при другите работници. Аз съм и член на комисията е, по въпросите за жените. Ние трябва да изготвим становище по доклада и за това аз искам да попитам докладчицата дали ще вземе предвид нашето становище, тъй като въпрос за пол, равноправоставеността на половете е много важен. Господин Томас Ман, господин Кристенсен, е, госпожа Гюнц, аз самата мога ли да приключа с списъка на изказващи се? Господин Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Мария със сигурност е направил един чудесен доклад, както винаги. И може да се а, направи много с този доклад, но има и някои разлики. А, Блинкович, имам проблем с а, това, че Германия а, е част от а, това блокиращо мъл, мълцинство. А, смятам, че постиженията на Европейския парламент все още не са достатъчно известни. Европейските депутати не са толкова далече от а, своите държави, но от друга страна пък а, не са дължни да транспортират тази информация. Така че Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и прецизността на работата на Европейския парламент, а, работата на групите, които твърдят, че средствата трябва да бъдат съсредоточени в една посока, за да се постигне успех. Смятам, че този път е правилен и смятам, че все още нашата, нашия труд не е достатъчно добре оценен. Така че а, мисля, че този аспект трябва да бъде поправен в доклада. Смятам, че а, Фонда за глобализация а, е ни донесъл много а, напредък. А, след това а, не смятам, че Европейски социален фонд трябва да бъде смесван по какъвто и да било начин с а, социалния фонд и с фонда за глобализация. Тоест, трябва те, тези два фонда да бъдат стриктно отделени един от друг. Така че начина по който се развие фонда за приспособяване към глобализацията е а, положителен никога не сме твърдяли, че имаме а, една голяма кошница, от която разпределяме средства, където те попаднат. Не, смятам, че това е послание, което трябва да бъде по-ясно пренесено. По отношение на селските стопани. Самият аз в моя изборен, в моя кръг от избиратели имам селски стопани. И ако кажем, че всички мерки за селските стопани трябва да идват от фонда за приспособяване на глобализацията, е погрешно. Европейски фонд за глобализация е по-скоро една допълнителна мярка. И трябва да внимаваме да не се разпилеем прекалено много и не смятам, че селските стопани трябва да се обръщат за подкрепа към фонда за приспособяване към глобализацията. Трябва да видим дали ще стигнем до консенсус, но тук исках още веднъж да изразя малко по-различната позиция на Германия в това обсъждане. Благодаря. Мисля Кристенсен. Господин Кристенсен. Tak, fru formand. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен да бъде направено всичко за по-бързото придвижване на молби, подадени към Фонда за глобализация. Понякога минава почти година, докато бъдат обработени проектите към този фонд. За селското стопанство са предвидени между 35 и 40% от целия бюджет на Европейския съюз. И ако почнем да включваме селското стопанство и в този фонд, мисля, че това би стигнало прекалено далече. И не бива да объркваме правомощията на Европейския съюз и на държавите членки. Датското председателство твърди, че подобно включване би представлявало нарушаване на принципа на субсидиарност. Особено когато става въпрос за включване на малки предприятия и селското стопанство. Защото тук има вмешателство в задачи, които са по-скоро работа на държавите членки. И когато говорим за микропредприятия и за включване, включването им като бенефициери в подкрепата на фонда за приспособяване към глобализацията. Мисля, че това задушило фонда. особено когато става въпрос за предприятия с един-двама сътрудници. Смятам, че това би трябвало да бъде част от прерогативите на държавите членки. Сега се връщаме към основата на дискусия. Е, да хапли към няколко момента. Първо, знаете какво се случва с преговорите. Просто датското председателство своего рода се отказва от тази тема. Той, те обявиха, че след 2014 година този фонд няма да съществува и за това не се работи много. Но мисля, че всички членове на нашата комисия са много наясно с важността на фонда и ние следва да мобилизираме всички съответни представители на, нашите, на властите в нашите страни, за да може тази тема да се включи в кутията за преговори. Тук става дума за правомощията на парламента, не само за а, едно просто мнение от парламента. Второ, аз предложих е, на докладчика да предложим на комисията да сложи отново на дневен ред е, е, една тема в работата на кипърското председателство, а именно следното. В момента в съвета се предлага едно удължение на критериите за кризата. Това е искане за удължаване на действието на фонда 2012-2013. Защото всъщност първоначално бяха, беше предвиден много по-кратък период на действие до декември 2011. Знаете, че в един момент в съвета се обсъждаше да се продължи с една година, после с още една. Но 2012 това не успя да се случи. Ние не следва да се отказваме, обаче няма нужда комисията да си оттегля предложението. Това ще даде много лош сигнал за бъдещето на фонда за приспособяване. Така че а, ние предлагаме, аз предлагам комисията да възобнови своето предложение и да включи и 2013 година, защото реално ситуацията не се е подобрила. Не знам дали ще мине през съвета това предложение, но ние е редно да дадем съответния сигнал и да действаме по този начин. А за Комисията по селско-стопански въпроси. Надявам се, че ще стигнем до някакво споразумение. Разбира се, ще спазваме правомощията и така нататък. Нашата доклад... Нашия докладчик има а, правилно взема позиция по този въпрос, но да се върна на тези две основни проблеми в е, досието. Начина по който Европейската комисия прави предложението за селско селските стопани не е приемлив. Можем да критикуваме това, защото е, по някакъв начин ни се представя това предложение като начин да се успокоят е, страните, е, заради всички мерки с ОСП, а ние им казваме ето, ето, все пак, че ние ще се погрижим за селските стопани. Това е една, един от мотивите на комисията. А второто, което не ни се казва, е, че а, трябва да се поемат социалните последици от а, споразуменията за свободно а, свободна а, търговия и свободно движение. Така че ако ние е, сме съгласни да се отворим по този начин, можем да ние можем да преговаряме всичко каквото е, си е готово редно да се преговаря за свободна търговия, а ние имаме други мерки за селските стопани. Но в края на крещата е, ние е, Комисията се опитва да ни успокои по този начин. Но това не са приемливи доводи. Освен това, връзката между селските стопани и работещите самонаетите имаше работна група. По въпроса в Испания беше цитиран един пример. Огромен брой предприятия Ставаше по време на испанското председателство. Те искаха да поставят въпроса за социалната защита на самонаетите, когато подобни лица е, се налага да работят в ситуация на кризи. Защото те нямат социална защита, нямат помощи за безработни и те остават напълно е, безпомощни. И а, като се отчитат този отделен специфичен аспект, ми се струва, че е много важно ние това да направим в нашия доклад. И още две неща. Първо, интегрирането с социалния фонд. Нека, нека да си пазим това, което сме постигнали. Нека ако искаме е, фонда за приспособяване да бъде използван по-бързо, трябва да се намери друга бюджетна система, защото настоящата е, предвижда една сложна процедура, сложна и дълга. И накрая аз нееднократно спомням, споменавам идеята, господин Дарден също спомена, да има връзка между фонда за приспособяване и е, всички наши съобра... съображения, изказани в доклада на господин Серкас. С предложения, с инициативи, предприяти от френското правителство. Смятам, че това, тези инициативи трябва да бъдат разгледани съвсем щателно, за да видим какво можем да направим, да, да използваме Европейския фонд за приспособяване а, като инструмент за а, преструктуриране. Сега последно изказване от, от нас и после комисията. On these issues which were raised uh, here, uh, I think the globalization adjustment мисля, че фонда за приспособяване към глобализацията и неговата философия как да бъде използван е много различна от социалния фонд. Има е, неразбиране, не могат нещата да се смесват. Социалният фонд се основава на национално равнище, той се подразделя на операцион, е, оперативни програми Понякога се преследва една и съща цел, например повеличаване на заетостта и помагане на уволнени граждане, но мисля, че да се смесват това би било голяма опасност. Би трябвало да се застъпим за фонда за глобализация, да го запазим и мога да кажа на докладчицата, че ние подкрепяме в тази борба. Лицето на кризата се променя. Не може да кажем, че фонда за приспособяване към глобализацията не, не ни трябва повече. Може да помислим за промени, които да го направят по-функционален, но е ясно, че той трябва да бъде използван на европейско равнище – това е вид на израз на солидарност. Нещо, за което говорим и при социалния фонд. Сега въпроса за селските стопани. Фермерите Какво имаме предвид тук? Трябва да направим разлика между хора, които са били уволнени в селско-стопанския сектор и истинските фермери. Трябва да изработим специален фонд за селското стопанство, според мен. Абсурдно е да говорим, че фонда може да бъде да има за цел да подпомага селското стопанство. Благодаря. Мадам Продински, пола комисия. Представителят на комисията, моля. Thank you very much indeed, Madam President. Um... Благодаря, госпожо председател. И благодаря на докладчицата за изработения доклад. Докладът показва е, многото усилия и съгласието, което тя е успяла да постигне с колегите. Беше много интересно за мен да следя дискусията, която показва подкрепа за баланса, постигнат от докладчицата. Нямам. Няма да коментирам въпроса за фермерите. Виждам, че има доста голям консенс по темата. Това, което казва докладът е доста логично, да, те да бъдат включени като група, която е допустима за получаване на подкрепа. По-скоро бих искала да се спра на реакцията на докладчицата по нашето предложение. Повечето от информацията в доклада е полезна за комисията. Ще се спра на различните аспекти, които имам предвид. Например, аспектът за реинтеграционната е, за реинтеграцията. той трябва да се измерва, реинтеграцията трябва да се измерва в края на периода. И това е логично, защото ние даваме подкрепа за 24 месеца по фонда за глобализацията и има различни програми, които ще траят 24 месеца или по-дълго, зависи от заявлението, така че логично е да се измерва степента на реинтеграция в края на а, периода на приложение, а не в междинния период, по средата на периода. Един друг аспект, който си отбелязах, това са под помощите за инвестициите. Не трябва да са над 25 000 евро, нито 35 000. Ако фермерите не са включени, така както ние предлагаме, мисля, че 25 000 са достатъчни. И, не, и по този начин фонда може да покрие повече работници. В момента не смятам, че сме надвишили този прак, така че и опитът сочи, че това е една сума, която е приложима и работи добре. Що се отнася до техническата помощ и нейната степен, а именно 7% да има прак от 7%, мисля, че това е добра идея. Е, първото заявление, при първото заявление, в едно заявление от държава членка е, степента беше по-висока, може да има по висок по-висок процент при отдалечените райони, където има специални проблеми, проблеми е, свързани с допълнителен контрол. Що се отнася е, за, до консултацията с социалните партньори. Това е нещо много полезно и, както казахте вие, това е нещо, което се е оказало много положително в е, досегашната ни практика. А, за съжаление, а, не мога да виждам надалече с тези очила, но разбирам, че трябва да бъда кратка. Докладчицата предложи е, за случай на тристепенно образование е, периода да бъде удължен. Трябва да видим как може да стане това, защото е, крайният доклад трябва да бъде изготвен в период 24 месеца плюс 6 месеца. Трябва да видим как може да се направи. Сега въпросът за годишния доклад. А, ние за момента подкрепяме идеята за доклад на две години. Това ще спести много работа. Мисля, че покрих повечето от нещата, по които комисията искаше да се спре. Естествено, ако има допълнителни въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря. Давам думата на докладчика. Sir, seven minutes. How is, are we tight for time? Are we... Благодаря. Мога да говоря или две или седем минути. Ще говоря седем минути. Ще се спре на въпроса за малките предприятия и тънката разлика между отделните предприятия, микро и малки предприятия. Това, което имаме до момента, е, че имаме много заявления от предприятия, които имат около 2-3 служители. Но това е въпрос, който ще бъде обсъден допълнително. Сега се финансирането. Господин Тетън говори за това. Каква е ситуацията на трудовия пазар? Тя е много различна. Всеки случай трябва да бъде гледан индивидуално. Аз тук съм отворена за дискусия. Госпожа Шефтие, благодаря за подкрепата ви към фонда. Говорихме и с господин Порташ по този въпрос. Той също беше много активен. Благодаря за това. Аз ще се боря за дерогацията в кризата. Парите са на лице. Много колеги ме подкрепиха. Що се отнася до фермерите? Мисля, че е важно да се отбележи, че може да включим и домакинства, домакинства, които работят в селското стопанство. Т.е. не само фермерите, а и домакинствата и естествено условията трябва да въжат за всички. Госпожа Корнелесън, за социалния фонд и глобализационния фонд. От една страна нещата изглеждат много съблазнително, друго обаче не. Има различни мнения. Може да говорим по това. Мисля, имам чувството, че ще постигнем споразумение, но няма да се изказвам за момента. Някои колеги говореха за, съф, за по-висока съфинансирана став, за по-висока ставка на финансиране. Е, някои колеги говореха и за равнопоставеността между половете и уязвимите групи, а за малцинствата, благодаря на господин Томас за подкрепата. Не е само Германия тук. Въпрос е за а, ставката на съфинансиране. Причините са много поради които се блокира процедурата. Едно от нещата над които ще работя, държавите членки да започнат да финансират пакетите. Когато те имат проблеми, финансови проблеми, те могат поне частично да финансират пакетите. Разбрах това, което каза госпожа Береш. Няма да говоря по този коментар. И накрая, коментарите на комисията. Благодаря ви за тях. Сега за инвестициите 25 000 евро като прак. Това е добре. По този начин ще може да покрием повече брой работници. Ако вдигнем прага до 35 000, това ще бъде прекалено много. И накрая, за трите години. Ако имаме един работник, който иска да стигне до третото ниво, е, това ще бъде следващия септември, септември на започващата година. В една такава ситуация, когато имаме достъп до следващата възможност, тогава бих казала, че трябва да имаме една времева един времеви срок от две години, но и този въпрос може да бъде обсъден допълнително с комисията. Благодаря на колегите и докладчиците в Сянка. Благодаря ви. Добре, отбелязвам си, че е, Европейската комисия говори дълго, но не коментира предложението за удължаване на е, системата за, действие, за срока на действие на фонда. Надяваме се, че те ще обмислят нашето предложение, което според мен е много удачно с е, което стигаме до срока за подаване на измененията 9 юли 12 часа на обед. И сега стигаме до девета точка от нашия дневен род. Проекто измененията към проекто доклада на госпожа Елизабет Морен Шартие – Европейския социален фонд и отмяна на регламент 1081 от 2006. Госпожа Моран е получила 426 изменения. Не я окоръжавам да представя всичките, а само да ни даде общите насоки. Et euh, vous rassurez, Madame la Présidente, je crois que à un moment vous êtes euh, posé question sur ce groupe. Искам да ви убедя, госпожо е, докладчик, че голяма част от е, измененията са свързани с начина на действие на Европейския социален фонд. Ние е, работихме в много добър дух на сътрудничество в е, една работна група с представители от всички политически групи. За това благодаря на всички докладчици в Сянка, които работиха по доклада за Европейския социален фонд. Ние работихме в отлично сътрудничество и то много дълго време. За това им разработихме нещата в много голяма дълбочина и е, определихме опре, нашата отговорност на комисията по заетост спрямо отговорностите на останалите комисии в парламента по тази тематика. Съвсем набързо, тъй като е, вие казахте над 420 е, изменения бяха подадени от всички политически групи, нека да ви кажа следното. Духът и е, принципа, в който работихме, бяха да се запази рамковия текст, и в е, съображение от е, преамбюла да извадим всички предложения за начина на действие на социалния фонд, за да запазим чистотата на текста и, и леснотата за употреба на фонд. Втори основна цел бяха целите и за искането, с желанието ни да оставиме текста достатъчно взаимосвързан с всички основни теми. Борбата с бедността, подпомагане и администрацията. Също така се опитвахме да не създаваме ограничения за страните членки, които да се възползват от фонда. Защо? защото този фонд може да бъде използван в по-голяма степен, може да бъде по-ефикасен и нашата цел беше именно да улесним страните членки в използването на фонда. Това бяха основните ни принципи. Сега да очертая основните тематики, по които дискутирахме и по които ще търсиме изменения, компромисни. Първо, 25% включени в структурните фондове. Сутринта също поставихме този въпрос. Смятам, че той ще се наложи много, много видимо в компромисните изменения, които ще предложим. Втори момент. Ще има, разбира се, дискусия по тази. 20 те процента отделение за борба с бедността. Толкова, това са, значи, въпросите с процентите. Второ. А, противопоставянето на това да има условия, макроекономически условия. Трето, концентрацията, тематичната концентрация. Четири се предвиждат теми основни, ние предлагаме да са шест. Пето, това е включването на младите, неквалифицирани млади хора в програми за повишаване на квалификацията. Ние в изменение Предлагаме интегрирането, включването на социал... социалните партньори по същите съображения, които се коментираха и до сега, защото колективната работа дава много по-ефективни резултати. А също така искаме да сложим и акцент върху това да се изработи една колективна, споделена визия за създаването на заетост в е, дружествата, включително да се подкрепи идеята за обучение през целия живот. Измененията около тази, се съсредоточават около тези основни теми. А сега нека да ви говоря за начина на работа и за графика съвсем накратко. От всички изменения вече вчера много дълго работихме по темата е, с всички е, докладчици в сянка. Започнахме разглеждането на тези изменения – аз вече съм предложил около над 100 компромисни изменения, за да видим какво ще е отношението на политическите групи, да търсиме основните допирни точки, по които ще работим. Следващата седмица ще обобщим работата от политическите групи на 26 юни в 9 часа е, вторник ще е, направим това и аз отново ще, така да се каже, компилирам всички предложения, които ще дойдат от политическите групи. Това ще бъде направено същата седмица, петък сутринта, така че докладчиците в сянка да могат отново да работят по компромисните изменения. След това ще се сложим, срещнем в Страсбург вторник и сряда, 3 и 4 юли. Така че да можем всички да се подготвим на време за гласуването на пети. По този начин, госпожо председател, смятам, че ще можем максимално бързо да стигнем до гласуването с толкова много изменения. Затова изрично държа да благодаря на всички мои колеги докладчици в сянка от всички политически групи. Надявам се, че ще можем да продължим да работим в този ритъм до гласуването на 5 юли. Госпожа Гюнс, и господин Козловски сега. Благодаря. Благодаря на докладчицата за този огромен труд, който е положила да е, обработи толкова много изменения. Е, работата на работната група беше много полезна. Работихме цяла година и можахме да се задълбочим във всичките становища, изменения. Не трябваше да започнем с от самото начало, защото можеше да стъпим на измененията. Но основният проблем в момента е краткия срок. Ако трябва да гласуваме на 5 юли, а, освен това ще гласуваме също но и за основния, основните разпоредби, общите разпоредби, то тогава трябва много бързо да работим и да сме много внимателни. <clears throat> Да не на, накърним текста, първоначалния текст. Защото е, първоначалният текст и, и предложението на комисията бяха много добри. Ние бихме искали да защитим първоначалните версии и повечето от нас са е, на това мнение. Аз не виждам проблеми по този повод. Ние сме съгласни за, макроекономич... за макроекономиката и условията свързани с нея, за минималните ставки за социална интеграция, за социалния фонд и така нататък. Вчера започнахме да работим по компромисите. Вчера казах и вчера казах, че когато започнем да говорим за тематичните цели, много от измененията се опитват да намерят такива, и да разграничат все повече аспекти. Това може да, на, на, да стесни обхвата на тематичните цели и да на, намали възможността, свободата на държавите членки да намерят такива цели. Така че не бива да. Трябва да постигнем баланс, да не да не стесняваме прекалено обхвата на целите и да оставим свобода на държавите членки да избират между шесте тематични цели, които са най-подходящи за тях. Още от самото начало казах, че освен избора на тематична цел, е важна, важен са важни и партньорските договори, договорите с партньори. За да видим до каква степен европейските средства подпомагат националните програми и средства. Важно е, това е важно, за да видим взаимодействието между националните и европейските инструменти. И така, заключението ми е, че трябва да ускорим темпа на работа и както каза докладчицата, планирали сме още две заседания. Ще излезем и с писмени препоръки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 това действително е отличен текст с много интересни коментари и много подбрани и подходящи предложения. Искам да се съсредоточа върху две теми, които са темите на предложенията за изменения, подадени от мен. Смятам, че трябва общностите инструменти за интервенция да бъдат координирани по-добре. И трябва да изясним границите, които разграничават инструментите за интервенции и социалния фонд, за да избегнем припокривания и дублиране. Смятам, че Европейски социален фонд трябва по-скоро да е насочен към постигане на резултати, а не към процедурите. Така че всички предложения, които целят упростяване, принципно са много интересни. Тоест въвеждането на твърди ставки и всички останали облегчения би трябвало да са в интерес и да бъдат подкрепени от държавите членки, така че би трябвало да се стремим в по-точно упростяване. Аз ще говоря от името на Надя, тя не е тук в момента. Тя смята, че имахме много хубава дискусия вчера повечето от компромисите са добри. Много важни са въпросите за социалния фонд и искам да подчертая, че освен социалните партньори, на правителствените организации трябва да бъдат включени в тази област и регионалните организации. Те са важни не само за прилагането, но и за оценката на социалния фонд трябва в регламента за социалния фонд да бъдат споменати и беженците. Те трябва да имат възможност също да, да извлекат полза от този фонд. И Надя накрая бължи, дължи също благодарност за колегите, които са помогнали при изготвянето на доклада. Господин Томасман. Благодаря. И аз се радвам, че този доклад подчертава нашето единство. Елизабет, твоя стремеж към компромиси и уменията ти отново а, са видими. А, Европейския социален фонд продължава да бъде много успешен, въпреки всички трудности. И при колегите има много оплаквания а, относно скоростта, в която действа Европейския социален фонд. Те са е, основателни в е, большинството от случаите, но всички ние бихме искали да имаме повече средства и бихме искали да работим по-бързо, но Общо взето Европейски социален фонд а, представлява истинска добавена стойност на Европейския съюз и всички усещат, че сме постигнали резултати и че достигаме до бенефициерите си. А, няколко въпроса към Елизабет. Аз внесох няколко предложения. Една част от тях касаят а, спорта в, а, за широк кръг от а, участници, когато говорим за състезания, е, то само малък кръг от спортисти е, биват е, подкрепяни. Казвам го и с оглед на предстоящите Олимпийски игри. Но масовия спорт в тази посока все още няма достатъчно възможности за всички да участват. Така че смятам, че и масовия спорт трябва да бъде, да стане част от Европейския социален фонд. Някои от колегите ме подкрепят подкрепят идеята ни, защото действително много хора остават извън кръга от а, бенефициерите на а, социалния фонд и а, действително много хора няма да имат възможност да спортуват, ако няма такава възможност предоставена им от социалния фонд. Благодаря, госпожа Макентар. Um, Благодаря. Искам да благодаря на докладчицата за чудесно свършената работа и също така и за подкрепата и в хода на работата за докладчиците в Сянка. Действително беше много приятно да се работи с нея. Аз искам да кажа, че ние действително подкрепяме Европейски социален фонд. От а, моя собствен избирателен район мога да дам много примери за приноса на Европейски социален фонд за намирането на работа от страна на млади хора. Искам да спомена важни неща, като например, че не бива да, да допускаме дублиране. А, особено когато става въпрос за включване на културни аспекти. Самата аз съм членом в Комисията по културата и мисля, че трябва да избегнем при покриванията. Подкрепям колегата Гънш, че текстовете на комисията трябва да бъдат по-прости. Вчера обсъждахме списъци, но смятам, че трябва да се опитваме да бъдем възможно най-прости. Искам да направя няколко коментара към членове 2, 3 и 3C. Тук трябва да отпаднат някои неща. Разбира се, ние а, подкрепяме борбата срещу бедността, но за нас това не е първостепенна цел, а по-скоро е резултат. И смятаме, че трябва тези мерки да бъдат обвързани с пазара на труда и трябва да бъдат резултат от мерки в посока обучение или а, социално включване. В този смисъл смятам, че а, тази мярка просто не е на мястото си в текста, там където е поставена. Другите цели на Европейския социален фонд допринасят за постигането на целите, така че по-скоро трябва да го разгледаме в хоризонтален ред. Още една забележка. В редица от текстовете се споменава равното заплащане. Важно е да изискваме равно заплащане за една и съща работа. но равно заплащане за мъжете и жените е нещо, което аз не подкрепям принципно. Следващата ми забележка бежанците. Смятам, че трябва да има разлика между бежанци, които вече са получили обежище и нези, които са подали молба, но все още не са получили, то по-скоро са фалшиви. Искам да ви помоля да бъдете пределно кратки, моля. Давам думата на докладчика. Благодаря отново на всички колеги докладчици в Сянка. Те допринесоха много. Отбелязах си всички бележки. Убедена съм, че ще намерим формулировки, които ще могат да бъдат подкрепени от повечето групи. Ще внимаваме много социалния фонд да бъде ориентиран към професионалната интеграция. Защото тя е стъпала към социалната интеграция. Защото когато работим върху професионалната интеграция, можем да имаме и достатъчно възможности за марш за маневри, за програми с достатъчно широк обхват. Има нещо, което не споменах и трябва да го направим сега, а именно да отчетем становището в нашата работа. Ще го направя, разбира се за да могат те да работят и по него с, в политическите групи. Смятам, че достатъчно бързо успяхме да поработим по тази точка. На пети ще видим какво се случва смятам, че ще действаме достатъчно ефикасно. Текстът на комисията сам по себе си беше много интересен и положителен и е, благодаря за работата на всички. Благодаря и на вас, госпожо председател. Действаме с забързани темпове. Обаче няма да има нов дебат е, по компромисните изменения. Така изглежда. мисля, че е важно да имаме все пак е, ясно обозначение на датата, когато тези компромисни изменения ще бъдат предоставени. Е, госпожо председател, така както е планирана работата ни, сега докладчиците в сянка работят във всяка политическа група по предложените компромисни изменения. Ще ги обобщим във вторник или сряда, ако трябва още веднъж да се срещнем. Тоест, следващата седмица ще имаме, в края на следващата седмица ще имаме компромисните а, изменения. Да, госпожо председател, петък сутринта всеки докладчик в сянка ще има компромисните изменения. Разбира се, ще има възможност, ако се наложи нещо, да се реагира след срещата на, втори, на вторник сряда. Петък сутринта, аз вчера се ангажирах пред колегите. Петък сутринта 20 и 29. Le 29. Значи, извинете ме, но а, така, настоявам да 29 ще изпратите прегледаните компромисни изменения, така ли? Да, вече те ще бъдат прегледани от е, докладчиците в сянка. Те от вчера работят с, върху тях. Значи на 5 юли ще може, освен е, е, след е, всичката работа, свършена от вас и докладчите сенка, е, ще можем да гласуваме. Да, да. Трябва да бъде напълно ясно за всички групи, кога ще дойдат тези изменения. 5 юли. Да припомня, доклада на господин Козак. Трябва да бъде много а, мобилизирани. А, дебата ще върви паралелно, доколкото разбирам. Приключваме с тази точка и давам думата на господин Болан за проектостановището за общия бюджет на Европейския съюз за 2013 всички раздели. Merci, madame la présidente. Je vais essayer de faire vite, euh, vu l'heure avancée. Много благодаря. Ще се опитам да бъда бърз и кратък. А, имам становище за бюджета 2013 година. А, унази част от него, която касае заетостта. Радвам се, че има повече средства за малки и средни предприятия, за заетост при младежите за учене през целия живот. Това е много важно във времена на криза да има бюджет, който по-скоро да стимулира по-нататъчни мерки. Европейския социален фонд трябва да бъде подкрепен с повече средства и неизразходваните средства трябва да бъдат пренасочени към онези държави, които предприемат мерки за увеличаване на заетостта при младежите и а, съжалявам, че програмата Прогрес а, спадна на 3 милиона и половина, на 5,3 милиона. предлагаме някои подготвителни мерки за стимулиране на социалното сближаване. А, и също така искаме да включим а, бездомните хора в а, тези мерки. А, особено в годината на гражданите на Европейския съюз трябва да предвидим специални мерки, тъй като свободата на движение стои на преден план, а това е много важно за заедостта. След това имаме програмата Младеж в движение. Тя засяга същия проблем. Това са в общи линии забележките ми към тази тема. А, съветът трябва да даде своето мнение до средата на юли месец, ако всичко е наред. Благодаря. Благодаря. Нека да кажа, че както и по нашата работа по другите теми, имам няколко забележки. Първо, средствата за, суфи... за социалния фонд следва да отбележим, че е, е добре, че се увеличават бюджетните кредити за поети задължения. Съветът е, е, е готов винаги да намалява тези кредити но като се наближаваме, като наближаваме края на програмния период, идват и фактурите и за това трябва да бъдем много внимателни. Второ, увеличаването на кредитите за плащане. Ясно е, че това е важно. и трябва да се ускори процеса, който предоставя тези средства. В момента преговаряме за това фонда да бъде продължен. Докладчикът подкрепя идеята за подпомагане на работещите в програми за преструктуриране. Вече коменти... коментирахме, че в един момент сигурно ще има възможност да въведеме и предложения за минимално евро... заплащане на европейско ниво. Също така са добре предложените мерки за младите. Председателката някой иска ли да се изказва? Не. Отново давам думата на докладчика. Нямам какво да добавя. Няма големи проблеми за компромиси. Просто ситуацията е спешна в е, контекста на кризата с дълговете, е, работата за създаване на заетост е много важна и смятам, че няма да има проблеми. Добре, както казахте, имаме срок за подаване на измененията, който зависи от текста на съвета а, този текст ще дойде в най-добрия случай през средата на юли. 21 е срока 12 часа за подаване на измененията. А, е, така колегите ще могат малко да си отдъхнат до момента, до който е, видиме позицията на съвета. Тогава ще ги разгледаме. На 6 септември се предвижда гласуването. И така стигаме до последната точка от дневния ред. Давам думата сега на госпожа Манеско за становището на нашата комисия за Комисията за вътрешен пазар за обществени поръчки на възложители в областта на водоснабдяване, енергия, транспорт и почтенски услуги. Заповядайте. Благодаря. Am să încerc să, să fiu cât mai, cât mai uh, concisă. Е, Așa cum știm, în ultimii ani am dezbătut în Parlament nevoia... Аз ще се опитам да бъда кратка. През последните е, години видяхме в парламента нуждата от подобрение на директивите за, публи... за е, обществените поръчки. Това се очи последния одитен доклад. Ето защо след разговори с, с заинтересованите страни, аз изработих 35 изменения. Това подчертава факта, че обществените поръчки представляват един от инструментите, които могат да опосредстват постигането на целите 2020. Те могат да подобрят бизнес средата, да поощрят иновациите и да поощрят използването на зелените обществени поръчки. Могат да ни могат да ни помогнат да преминем към безвъглеродна економика. Програмата за обществени поръчки трябва да използва публични пари по най-ефективен начин и отдаването на обществени поръчки трябва да е отворено е, из цяла Европа, особено по време на криза. Аз искам да подчертая, че обществените поръчки са ключов инструмент и имат, играят важна роля при създаването на нови устойчиви работни места. То създава достойни условия за труд и подкрепя иновациите в бизнеса, подпомага малките и средни предприятия. И също така, то може да поощри заетостта на уязвимите групи от населението. То подкрепя европейския социален модел, като поощрява устойчивата заето, създава равнопоставеност между полове, бори се срещу дискриминацията и социалното изключване. Така че подобрението на, директивата е, на директивите е важно, особено що се отнася до прилагането на процедурите на обществени поръчки, е, обществените поръчки могат да поощрят економическото развитие. То може да ни изведе от кризата. Разходите за компаниите, за фирмите трябва да бъдат намалени, когато те участват в обществени поръчки, в търгове. Е, е, участието и разходите за участие трябва да са минимални. Трябва да се съсредоточим върху конкурентоспособността и ефективността. Трябва да помогнем на предприятията да създадат нови работни места. Приветствам предложението на комисията. Има иновативни идеи в него. По отношение на модернизиране на директивата, искам да подчертая, че текстът иска да създаде баланс между упростяване на правилата от една страна и от друга страна да имаме правилни, разумни процедури, които да постановяват как да се отдават от обществените поръчки. Те трябва да са енотивни и устойчиво трябва да увеличим броя на участващите малки и средни предприятия в обществените поръчки. Ролята на обществените поръчки трябва да се вижда в създаването на нови, устойчиви, иновативни работни места. И така, с интерес очаквам реакцията на колегите предложенията им за изменение. До момента работихме много добре и успяхме да излезем с общо становище. Благодаря, госпожо Сър... господин Съркас. <clears throat> Благодаря, тъй като колегата няма да е тук. Утре аз искам да кажа, че за нашата политическа група това е важен въпрос тъй като става дума за почтенски услуги, за енергетика, за транспорта, за водоснабдяването. Това са все услуги, които са част от екзистенциалния минимум на гражданите, на милиони хора, включително и уязвимите групи. За сега не беше възможно да се обработят всички предложения за изменения от госпожа Маневско, но мисля, че ще има и други предложения за изменения, тъй като енергетиката, енергийната ефективност, конкурентоспособността, справедливостта са също теми, по които вероятно ще има изменения. Социалните аспекти и заетостта ще са о, също допълнителни теми, които трябва да бъдат съгласувани с качествените и количествените критерии, заложени в текста. Според мен, социалният елемент трябва да присъства в обществените поръчки. Не, не, минималната цена трябва да е критерий за отдаването им. предприятието, което порави най-справедливо, с обществените поръчки, то трябва да спечели един търк. Комисията има думата. Само една обща билет. бележка. Благодаря за проекто становището. Споделяме мнението на госпожа докладчикът за необходимостта да има едно добро равновесие от една страна между нуждата да се изпълняват целите на стратегия 2020, социално приобщаване, запазване на околната среда и така нататък и от друга страна необходимостта от упростяване на регулаторната рамка, за да не се създават допълнителни административни трудности за а, економическите оператори, особено МСП. Също трябва да не забравяме, че е, понятията трябва да бъдат пределно изчистени, за да не се получава разно, разнобой в интерпретирането. Освен това да се запази принципа за недискриминиране и прозрачност. Благодаря. Председателката има ли други изказвания? Не. Давам думата отново на, госп... на докладчика intervenții. Aștept, așa cum am спус. Благодаря. Благодаря на колегите за техните забележки. И казах вече, че се радвам на предстоящата ми тясна, тясно сътрудничество с докладчиците в сянка върху този документ. Ще се опитам да включа всички аспекти, като социална справедливост, всичките, които са важни и които касаят особено стратегията Европа 2020 година, за да постигнем в крайна сметка един солиден и добър документ. Добре, идеално с това приключваме дневният ред. 4 юли 12 часа е срока за внасяне на измененията. На 6 септември ще ги разглеждаме. С това приключваме работата си за днес преди обед и ви казвам довиждане до 3 часа. Тогава госпожа Шротер ще е, председателства нашата работа. Пожелавам ви приятна почивка.